Proszę Państwa, rozpoczynamy z Dami i Малко закъсняваме. Чакаме да пристигнат колегите, които, съжаление, все още ги няма. От доста време е, сме тук. И имаме доста натоварен е, дневен ред. И ще трябва много стрикно да се придържаме а, е, към времето за изказване. Сега да преминем към дневния ред. Точка 13. Общите общите, общо приложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие се отлага по искане на докладчика Мария Габриела Зуана. Това заседание може да се следи на живо по интернет. Има превод на 19 езика. Сега, от утвърждаване на дневния ред счита се за утвърден. Точка четвърта. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 година. Общ бюджет на ЕС на Европейска комисия с докладчик Мариана Петир. Бюджета за селското стопанство е много важен. Давам думата на докладчика. Бъдете кратка. Благодаря, господин председател. Всяка година нашата комисия излиза със становище по освобождаването на бюджета за 2017 година. Пак излизаме със становище. Особено ни интересува изпълнението на бюджета в частта за обща сълскостопанска политика. Приветствам констатациите на Сметната палата, според които процента грешки е спаднал от 2,5% е, през 2016 на 2,4% 2017 година в областта природни ресурси въздействието на тези грешки се намалява чрез финансовите корекции и събирането на вземания, поради факта, че погрешно изплатените суми се връщат обратно в бюджета. В политиките в областта на селското стопанство и развитието на селските райони съставляват 9% от разходите в тази област. Също така, данните които са ни предоставени в доклада на Сметната палата, са окончателни. Също така приветстваме упростяването и по-добрия подход към потребителите благодаря, благодарение на електронното въвеждане на данни, както и геопространственото заявление за подпомагане. Искаме да бъдем ефективни, искаме да намаляваме грешките, искаме да намалим бюрокрацията за фермерите и да им дадем възможност да правят онова, което могат да правят най-добре, а именно да произвеждат качествени храни на добре цени. Надявам се, че този доклад може всяка година да се превърне в е, мини реформа на ОСП. Имахме възможност да внесем изменения и за това аз е, препоръчвам да се внесат е, изменения към други документи, имащи отношение към ОСП. Докладчика, сега давам думата на докладчиците в Сянка. Благодаря, господин председател. Аз не съм докладчик в Сянка, но ще се изкажа от името на колегата Каденбах. Уважаеми колеги, благодаря на докладчика за работата и по проекта за становище. Хубаво е, че Сметната палата потвърди, че нивото на грешки продължава да намалява и е под прага на същественост. Оценявам това, че Сметната палата и комисията констатират подобен процент грешки, макар че двете институции използват подобни методологии. Традиционно процента грешки за мерки е, от е, гаранционния фонд е по-нисък. За 2017 година 1,95% е от процента грешки за фонда за регионално развитие, тъй като той се финансира частично държавите членки и има разходи по по-сложни проекти. В момента процента грешки е 3,37. Има какво да направим трябва да се работи по слабостите и индикаторите трябва да се адаптират, за да избегнем не спазване на условията за допустимост и да осигурим добро измерване на резултатите. Очакваме новия подход да даде плодове. Също въжи и новите индикатори за изпълнение, за да се осигури последователен подход във всички държави членки, за да се запазят основните аспекти на ОСП одитният доклад, проверките на място, както и по-добрата размяна на мнения и опит са източник на добра информация, що се отнася до предложенията на комисията за ОСП след 2020 година, ние трябва да видим къде е източникът на грешките, за да може процента грешки да продължи да спада Що се отнася до, във връзка с специалния доклад на Сметната палата за структурата на разходите, аз ще внеса някои изменения. Най-сетне разчитам на добро сътрудничество по становище, чиято цел е да намали съществуващите източници на грешки. Госпожа Катайнен има думата. Аз съм докладчик в сянка за, глупата, за групата Алде. Благодаря на докладчика за този балансиран текст и виждаме Получаваме обща картина за селското стопанство през 2017 година. Много е важно, че процента грешки продължава да спада и това е посоката, в която трябва да вървим. Както и докладчика, аз бих искала да спомена програмите за развитие на селските региони, инвестициите в селските региони. Това е програма, която функционира много добре и има много е, голямо значение. Това трябва да продължи в бъдещите реформи. Проверките на място са много важни. Трябва да кажа, че сме удовлетворени от текста в сегашния му вид. Господин Дест. Благодаря ви съвсем накратко нивото на грешките а, трябва да разграничаваме грешки, които нямат финансово отражение от една страна и от друга страна грешки, които водят до финансово отражение. Трябва да се прави това разграничаване. А, и тогава, според мен, нивото на грешки ще бъде по-малко. Освен това, трябва да разграничаваме между грешки и между измама. И Сметната палата ясно обръща вниманието ни върху това. Защото действително има грешки, които нямат никакво финансово отражение. И е, това трябва да се има предвид. И аз предлагам наистина по-конкретно да разграничаваме между тези отделни елементи. Искам да благодаря на докладчика. Жича Ролник. Целта е да улесним живота на фермерите по-лесни. Господин Капоти, благодаря, господин председател. И аз благодаря на колегата Петир за проекта за становище, който споделям. Хубаво е, че прилагането на интегрираната система за управление функционира добре и сметната палата констатира спад на процента грешки. Хубаво е, че има такъв спад. И също така трябва да се положат допълнителни усилия, като се предоставя техническа помощ на властите на държавите членки. Смятам обаче, че измерването на грешките само по себе си не, достата, не дава достатъчна представа за постигнатите резултати и за изпълнението. Трябва да се обърне внимание на различни аспекти. Е, има е, все още е, висок процент грешки, дължащи се на измами. В държавите членки е, понякога представят грешни, е, грешки в отчетите. Има е, какво да се направи още и всички трябва да положим усилия. Благодаря. Сега ще дам думата на Европейската комисия. Добро утро на всички. Най-напред искаме да благодарим на комисията, на парламентарната комисия за работата по становище. Работата започна пред няколко години и е много важна стъпка, за да се чуе гласа на общността на фермерите. Приветстваме проекта за становище. Докладчикът госпожа Петир включва чудесните резултати, постигнати през 2017 година 2,4% грешки, установени от Сметната палата. Първия стълб, където е, на, на който са посветени основната част от разходите, под 2%. Ние е, тук цветът е зелен, не само заради селското стопанство. Е, също така е, държа да кажа, че това не е случайно, а е резултат от усилията положени от държавите членки Европейската комисия за засилване на сътрудничеството, за подобряване на управлението и контрола. Да не забравяме обаче, че по-стриктен контрол и повече правила означават повече административна тежест. Ето защо Европейската комисия направи предложения за реформи, които да разкъсат порочния кръг, в който имаме все по-строги правила и контрол и все повече административна тежест, като се премест, прехвърля акцента от законности и правила към резултатите, които искаме да постигнем с ОСП. И това е аспект, който трябва да имаме предвид, когато започнем да обсъждаме хоризонталния регламент и проекта за доклад. Още един път много благодаря на комисията за интензивната работа по този доклад, който е изигра много полезна роля в целия процес. Благодаря. господин Фанаган. Вие не поискахте думата преди това и затова дадах на комисията. Имам един въпрос. В резултат на това, което каза господин Могли, ние се опитваме да мислим разумно и така, а, мисля, че така се процедира, господин Мокли. А, господин Могле, ако системата непрекъснато се усъвършенства, защо е необходимо да се правят промени? Говорихте за административна тежест, за голямата административна тежест. От новите предложения за ОСП се оказва, че единствената промяна ще се състои в прехвърляне към Дъблин и столиците. Намалява ли административната тежест или просто я прехвърляте? И как ще, из... как ще направите точните измервания, които правим сега, ако прехвърляте тежеста? Е, господин е, Мъгле, е, най-напред, нека да имаме предвид, че политика, която обработва 57 милиона, не може да мине без административна тежест. Въпросът е до каква степен можем да намалим тази тежест предложенията на комисията в рамките на бъдещата ОСП имат за цел да ограничат подробностите в правилата на ниво Европейски съюз. Обичайните примери са формата на дървото, дълбочината на канавките, броя дървета, които се допускат на определена площа да, т.е. да се премахнат тези правила и да се остави на държавите членки, които познават по-добре ситуацията на място, да приемат правила, които са съзвучни с тяхната административна и правна система и са в по-голяма степен способни да постигнат добрите резултати. Това ще доведе до по-малко контрол на място, до повече внимание към резултатите, които се постигат, вместо да се обсъжда до безкрайност дали всеки детайл е бил спазен. Госпожо Петри, имате думата. Благодаря ви. Искам да благодаря на всички колеги които участваха в този дебат. Искам да благодаря и на комисията за коментарите. Искам да кажа, че ние се движим в правилната посока и очаквам да получа вашите изменения. Надявам се, че те ще доусъвършенстват доклада. Благодаря ви. Председателят, благодаря и аз. Благодаря на докладчика, благодаря на всички докладчици в Сянка. Срока за внасяне на изменение 27 ноември, 1 часа на обяд. Сега преминаваме към точка 5. Финансиране, управление и мониторинг на обща сълскостопанска политика. Докладчик е Орике Милър. Тук а, са и гости. Тук имаме и гости а, представители на Сдружението на баварските фермери. Имате възможност да чуете много важен дебат за бъдещето на обща сълскостопанска политика. Докладчик е, е госпожа Мюлер. Тя ще бъде първата, която ще се изкаже по тази точка. Е, и без повече предслови дам думата на госпожа Мюлер прозрачни институции и упростяване на администрацията. Това са основните елементи, които предлагам в моя проекто доклад по хоризонталния регламент. Благодаря, господин председател, уважаеми дами и господа. За мен е чест да представя днес моя доклад за финансиране, управление и мониторинг на ОСП. Хоризонтален регламентка. Това означава три законодателни предложения, които са взаимосвързани и а, особено тук става въпрос за стратегическите планове. Хоризонталният регламент се основава на финансовите правила, разбира се, които, което съставлява основата за всички тези програми. Моята основна цел е да се приеме законодателен текст, който да е максимално прозрачен за всички работещи в земеделския сектор, защото те са заинтересувани от опростяване на всички процедури. През юли месец в Комисията по земеделие беше представен доклада. Тогава разговаряхме с комисията, с докладчиците в Сянка. Ние се срещнахме с моя екип четири пъти. Освен това, ние възложихме на службата за научни изследвания към парламента да изготви едно проучване. Разбира се, нямахме възможност да обхванем всички 28 държави членки, а Испания, Италия, Германия, Ирландия, Нидерландия и Румъния. Вече разполагаме с това проучване и резултатите са представени, бях представени през октомври в Штрасбург. Експертите също така се изхождат и от становището на Сметната палата и очаквам, разбира се, вашите предложения. Сега конкретно по моя доклад, той се съставлява от 7 точки. Първо по глава 2 декларации на административните органи. Това е необходимо, защото първи и втори стълб отчасти ще бъдат сляти. И е важно, разбира се, да се използва тази а, синергия, като не се стига до а, презастъпване и дублиране. А, за това всъщност, по, съгласно член 111 и 110, предлагам стратегическите планове да бъдат върнати в хоризонталния регламент. Това ще рече, че новите институции ще разполагат със собствени ресурси и, адми... и а, що се отнася до преките плащания, трябва да има, разби... разбира се, а, съпътстваща а, комитет или комисия, която, а, която да има подпомагащи функции, подпомагаща комисия. В новата система е важно задачите и ам, ангажиментите да бъдат разпределени. Предходният член 7. Други а, разходи плюс а, техническа помощ. Това е бившия член 12 се предлага, разбира се, по-висок процент за административни разходи, като по този начин ще се облегчи работата на административните органи. Моите изменения по регламента са насочени, разбира се, към държавите членки, а именно да бъдат отчетени специфичните административни структури. Някои държави членки това са федерални такива структури. Затова ви моля, скъпи колеги, много точно да разгледате моите предложения, за да разберете идеята ми. Втора точка. Консултативната служба за фермерите. Това е много важна служба, която ще подпомага устойчивото развитие на земеделието и управлението на горите. Предлагам тази структура да бъде заложена в хоризонталния регламент. Що се отнася до интер, между, институционалната структура, там те трябва да бъдат уредени подробностите по тази служба. Трябва да бъдат разширени задачите и отговорностите на тази служба, защото всъщност тя ще консултира всички земеделски стопани в държавите членки, как те е, да получат достъп до различните програми. Трета точка. Е, кризисния резерв. Много е важно. Е, във всички държави членки да бъде създаден независим механизъм за отговор при кризи. Затова предлагам кризисния резерв именно да се използва само при кризи, а не за интервенции на пазара. Бих желала да ви припомня как стояха нещата при последната криза. Тогава видяхме, че парите не стигат и когато ние вземем средствата предвидени за земеделските стопани, то това, разбира се, е сериозен проблем, защото по този начин два пъти ще накажем фермерите. Четвъртия сектор това са отговорностите за а, отчет. Това е член 52 от регламента. Аз предлагам всъщност а, годишните доклади да се а, да се изготвят на всеки две години, а не всяка година, защото а, системата се променя тя ще бъде смесена. Тоест, система за отчитане, както спрямо резултатите, така и спрямо инвестициите, което е свързано, разбира се, с увеличаване на административната тежест. Това не трябва да се отразява върху качеството. Затова смятаме, че новата система за отчитане трябва да бъде много по-опростена и затова предлагам отчетите да се изготвят на всеки две години. Искам да ви кажа, че за съжаление има една печатна грешка в текста, е записано на всяка полугодие. Това, разбира се, ще бъде коригирано. Ние предлагаме а, двугодишен а, период за изготвяне на а, докладите. А, следващата част това са санкциите, а, това са членове 85 и 86. Ние предлагаме а, а, горната сума да бъде 1250 евро за бенефициерите за 10 хектара. Смятаме, че това ще опрости работата както за фермерите, така и за администрацията. И държавите членки, разбира се, носят отговорност за провеждането на проверките по места. Разбира се, предлагаме също така подобряване на сателитните данни, което е важно за контрола и проверките. Ние предлагаме една единна система за санкции, когато има различни нарушения а, и съответно за целта предлагам различни процентни ставки. В този ред на мисли смятаме, че а, това ще подпомогне конкуренцията, конкурентноспособността а, и единството на вътрешния а, пазар. Шестата точка е посветена на актовете за изпълнение и делегация. В хоризонталния регламент а, са предвидени 100 такива а, акта за оправомощаване на комисията. Около 30 делегиране и 50 актове по изпълнение. Съгласно доклад от 2013 година, аз следвам принципа за разграничаване. Това е на доклада на Шаржие за актове по делегация и изпълнение. Комисията смята, че актовете по делегация и изпълнение са намалели с 50%. Аз обаче смятам, че това не е така в новото предложение на комисията. Аз предлагам повечето от тези елементи да бъдат регламентирани в базисния текст и не смятам, че е, издаването на актове по делегация и изпълнение е удачната форма. На следващо място разглеждам въпроса за преходните срокове. Когато става въпрос за законодателни предложения, искам да ви припомня, че е, при програм, последния е, програмен период за ОСП, преходният период беше две години. Това, разбира се, не отразява нито края на мандата на парламента и комисията, нито и а, отчита в, а, приемането на нови задачи. Така че този въпрос е много съществен. Какво ще направим? N плюс 2 или N плюс 3? Какъв ще бъде преходния период? Или а, ще а, продължим сегашните правила, докато не се приеме новата ОСП? но при всички случаи своевременно трябва да се вземе решение, защото земеделските стопани се нуждаят от сигурност, за да могат да планират своята дейност и държавите членки, разбира се. Уважаеми колеги, в заключение бих искала да ви а, помоля наистина да положим усилия, защото нашите земеделски стопани се нуждаят от максимална прозрачност и упростяване на работните процеси. В нетърпение очаквам дискусиите с вас, с комисията и разбира се, очаквам вашите изменения. Благодаря. Да, благодаря ви. Олрике. Сега думата ще получат докладчиците в сянка. Моля ви, придържайте се към а, изказвания от две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика за извършената работа по този текст. Мисля, че е важно ОСП да има легитимност на място. Трябва да има равно третиране на фермерите от различните европейски държави. Същевременно трябва да се приспособим към предизвикателствата в ежедневието на селските стопани. Затова ми се струва, че, малко, че трябва да стигне малко по-далеч от докладчика да въведем общи мерки при контрола, административните санкции. Би трябвало това да се прилага във всички държави членки. През последните месеци се оказа, че е необходимо да определим какво означава непреодолима сила или форс-мажор и кой също така се облагодетелства от правото на грешка. Не би трябвало направилите грешка винаги да бъдат демонизирани. Трябва да знаем какво се случва на място. Например, виждаме какво се случва с кравите на място, когато се обвиняват пасищата, че не са достатъчно добри, но ние трябва да работим и на ниво НП. Трябва да упростим процедурата. Аз съм запознат с становището на Сметната палата. Мисля, че наистина е добре да се даде определение на допустимостта на разходите и да се подобри резултатността. Докладът ще се изготвя на всеки две години, както каза и докладчика. Знаем, че колегата Еранс Гарсия работи по доклада по първия стълб и стратегическите планове. В стратегическите планове всъщност ще се извърши адаптацията, която ще въведе контрола по хоризонталния регламент. Мисля, че трябва много да се работи по стратегическите планове, за да и извършим работата необходима по хоризонталния регламент. Господин Сартос, имате думата. Е, е искам да благодаря на колегата Олерике Мюля и да я поздравя за нейната разбира се, много добра работа и искам да приветствам също така гостите на госпожа Мюлер. Смятам, че трябва да се запази голяма част от предложенията на комисията в сегашния регламент, като се разгледат и внимателно и новите предложения по хоризонталния регламент. Смятам, че с новите предложения обаче ще се увеличи административната тежест на органите в държавите членки, което пък ще се отрази отрицателно и върху земеделските стопани. Това обаче, според мен, не е, няма да бъде успешно развитие на ОСП. Предложението за стратегическите планове е свързано и с тези изменения. сегашната система за управление трябва да се запази, защото как ще, какъв ще бъде новия модел? Не се посочват ясно а, отговорностите а, на отделните институции, на Европейския парламент, на координационните служби, на всички останали а, служби. Това въжи както за стратегическите планове, така и за хоризонталния регламент. Та въпросът е как тези отделни служби ще работят в полза на а, земеделските стопани, на развитието на селските райони и така нататък. Тоест трябва да се отчетат различни, тези различни въпроси. В а, а, доклада се упоменава м, кризисния резерв. Комисията а, предлага а, от различните фондове да се заделят средства за този а, кризисен резерв като началната сума, която предлага комисията е около 4 милиарда. Това ще са средства, предвидени единствено и само за ОСП през е, идната финансова рамка. За предстоящата финансова рамка. И трябва да е ясно какви ще бъдат е, претенциите и възможностите е, за достъп за самите фермери искам да ви кажа, че това са доста технически въпроси, които внимателно трябва да бъдат разгледани. Да, благодаря ви. позволете ми съвсем накратко да се изкажа. Сега, когато започнах работата, аз се срещнах не само с експертите, разбира се, за да разгледаме различните въпроси, но също така разгледах и работата на Комисията по, за развитие през 2011 година. Тогава всъщност една колега от НП беше изготвила становище, а също така искам да цитирам а, началото. От гледна точка на политиката развитие би следвало а, общата селскостопанска политика да бъде съвсем различна от предложението на Европейската комисия. Това е първото изречение на колегата тогава, още през 2011 година. И аз съм съгласна и сега съм съгласна с това изречение, защото общата селскостопанска политика, ако тя не е добра, тя може да бъде, да има отрицателни, потрясаващо въздействие и резултати. Това е, тя ще бъде свързана, разбира се, и с политиката за развитие. Малките земеделски стопани в Африка и на други места по света, които не могат да се предпазват, техните правителства нямат пари и средства да защитават собствените селени фермери. Така че аз, разбира се, в този ред на мисли ще предложа и пред, а, изменения по хоризонталния регламент, като, например, систематичен мониторинг върху въздействието на ОСП. Към момента Европейския съюз, той е раз... от методическа гледна точка това е възможно, но не се събират данни. А, ние бихме желали да работим съвместно с нашите партньори, с заинтересованите страни, да се събират данни, да се спазват съответните принципи за земеделска политика, както и за политика за развитие. Те трябва да вървят ръка за ръка и да се спазват тези принципи. Убедена съм, че този път аграрната реформа трябва да бъде ориентирана към хората – беше постигнат напредък последния път, да не забравяме е, миграционната криза през 2015 година. Тогава, отново, тогава се повдигнаха въпроси, свързани с е, политиката за развитие. И е, смятам, че трябва отделните политики да бъдат обвързани повече добре. Комисаря е, Хоген призова за повече работа в Африка. Е, и Параграф 208 от Лисабонския договор гласи ние трябва да се задължим за повече работа, съвместна работа с развиващите а, а, страни. Така че апелирам този път ОСП да отрази тези специфики на политиката за развитие. Благодаря ви, колеги. Още веднъж ви моля да спазвате ограничението от две минути по вашите изказвания. Господин Зуло. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика, която в, за кратки срокове представи много детайлен доклад. Реформа на НОСЕП е необходима, за, необходима за да може да функционира тя добре и за да се постигнат добри резултати. Имаме нужда от по-солидна архитектура и ефективни механизми за контрол. Без съмнение трябва да положим, да, да обърнем внимание на промените, които предлагаме. В много страни, в това число и моята, много често е, агенциите, контролните агенции, разплащателните агенции не функционират е, много добре. Това недобро функциониране компрометира дисциплината в ОСП. Е, създава и трудности и пречки пред производителите. В светлината на прехвърлянето на отговорността и разпределението на отговорностите между държавите членки и Европейската комисия има опасност от увеличаване на нередностите. Ето защо аз смятам, че ние трябва да положим усилия нормите, които ще приемем, да противодействат на тези рискове за ефективността. И също така, ако е необходимо да се направи корекция на съществуващите структури. Благодаря за вниманието. Благодаря. Господин Луазо. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа докладчика. Ние говорим за интелигентно селско стопанство. В този текст мисля, че селските стопани в Европа и във Франция конкретно обаче ще помисля, че това не е точно така, защото Европейската комисия се оттегля и при няма да се из... има зачитане на същите изисквания, от които има нужда и при транспорта и в други области. Виждаме, че нормите не се зачитат, но Европейската комисия продължава да налага същите мерки, което е доста деструктивно. Мога да дам и пример. Целта е да има устойчивост на препитанието на селските стопани, но за жалост това не се случва има големи професионални трудности. Видяхме протестите на млекопроизводителите, на животновъдите. Наскоро мога да цитирам и още, но на практика нищо не се променя. Целите на ОСП са дефинирани в член 39. Необходимо е това предложение да е, гарантира тази устойчивост на доходите, но аз се съмнявам. Благодаря ви. Сега преминаваме към общия дебат. Вече изслушахме докладчиците в сянка. Имайте предвид обаче, че следва и обсъждането на доклада на госпожа Гарсия – Следователно, вие може да разделите изказванията си по двата доклада. Давам ви по една минута. Уважаема госпожо докладчик, позволете ми да направя три коментара по вашия проекто доклад. Първо, правомощията за комисията. Според нас те трябва да бъдат ограничени – защото ние сме против субективни решения. А, освен това, аз не препоръчвам а, задължителните а, помощи. Второ, докладите за а, резултатите и постиженията. Какво означава това, което предлагате? Две години. На всеки две години или те да застъпват период за две години? Трето, Що се отнася до развитие на селските райони, ние сме за N, правилото N плюс 3. А, защото ние ще се нуждаем, разбира се, от а, време, от период, а, когато настъпят някакви а, непредвидени събития. Колеги, спазвайте, моля ви, времето от две минути. Благодаря ви. Всъщност това, което мен ме притеснява или привлича вниманието ми, е, че ние трябва да улесним прилагането на регламента за стратегическите планове. А ми се струва, че това не се случва, ако прехвърлим към хоризонталния регламент члена за комисията за мониторинг и така нататък. Мисля, че това трябва да си остане в първия доклад. А що се отнася до това, което каза господин Дантан, който иска многогодишност, мисля, че това е административна тема. Ние трябва да помагаме на държавите членки, не само да ги санкционираме, на тях им е необходимо време. Дали да са две годишни отчитания или не, ще обсъдим. Аз е, ще имам изменения, особено по резерва за кризи и за следващата година. Ние не трябва да наказваме фермерите и да взимаме от техните помощи за следващата година. Колегата Капуто. Благодаря. Аз искам да благодаря на колегата Мюлер за чудесният доклад, който е разработила. Аз бих искал да се спра на няколко въпроса, които ще намерят място и в измененията. Например, системата за управление, според мен, в държавите членки трябва да има един разплащателен орган. Също така има нужда от орган за стратегическите активи. Също така да се осигури възможност сектора да може да реагира при кризи. Това предполага адекватно финансиране, но този механизъм трябва да се използва само при кризни ситуации Що се отнася до санкциите и контрола, съгласен съм с това, което беше казано за, за контрола, но не съм съгласен с ограниченията за площа. Също така кон... трябва да има контрол възоснова на риска, възоснова на данните предоставени. Господин председател, извинявайте, господин председател, говорим за ОСП. Това е единствената тема, по която имаме правомощия. Е, ако по тази тема не можем да, да говорим, не можем да говорим в пленарната зала, не можем да говорим тук и кога можем да говорим? Wypowiadał ще пан две минути. Аз ви дадох цели две минути. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на госпожа Милер за нейния доклад. Без съмнение, е, нейните предложения са интересни, но тъй като няма много време, ще се спра на това, което ме тревожи – и в предложението на комисията, и в предложението на госпожа Мюлер. За мен остава нещо, което не е достатъчно ясно, а именно разплащателните агенции и тяхната регулация – мисля, че ролята им по втория стълб е изключително важна. Следователно, ние трябва да запазим тези разплащатени органи на национално ниво и трябва да имаме по-ясно определение на ролята им по втория стълб за регионите, а не това да се е, прави както е направено в предложението на комисията или в доклада. Госпожа Гран го засегна, но и аз ще го кажа. Мисля, че трябва да се стигне по-далеч, що се отнася до площите и услугите при осигуряването на площите. Мисля, че това може да се окаже много важно за бъдещето и за това аз ще внеса изменение в този дух. Ние трябва да имаме устойчиви услуги и след това. Не може заради една административна грешка селските стопани да бъдат наказвани и до 3 години да не получават никаква помощ. Аз съм съгласна, трябва да има контрол, трябва да имаме такива системи но в много случаи всъщност самият селски стопанин не е виновен, а две до три години му се отнема подкрепата. Разбира се, трябва да има без съмнение контрол и прозрачност. Господин Андрю, благодаря, господин председател. Агню, извинете, А отново се объркаха имената, казва оратора между Агню и Андрю. Господин Андрю. Трябва да кажа, че когато ме объркват с господин Агню, се чувствам отчаян, тъй като моето име е Андрю. Благодаря, господин председател, и аз на свой ред искам да благодаря и да поздравя Урике Мюлер за нейния доклад по трудна тема. Ще бъда бързичък. Принципно аз се отнася много положително към контрола. Трябва наистина общи правила. Това е свързано и с санкциите. Ние трябва да укрепим този контрол проект за реформи и това е отразено и в трите доклада. За резерва за кризисни ситуации тук трябва да сме по-прецизни и в рамките на ОСП. Имаме и доклада на госпожа Гарсия, там също се разглежда този резерв, той е много важен. И накрая, упростяването на процедурите. Да, наистина, това се казва и в доклада на Сметната палата, но мисля, че ние не опростяваме самото изпълнение, за това трябва да внимаваме и да допълним доклада на Урике Мюлер. Благодаря на господин Андрю. Господин Буда. Благодаря, господин председател. Няколко кратки коментара по тези предложения. Приветствам ги, те са много добри. По отношение на разплащателните агенции, агенциите за преки плащания, те трябва да работят на първо място с селските стопани, но трябва също така да имат и роля в предоставянето на консултантски услуги за фермерите преди те да подадат заявки за финансиране, защото процедурата е много бюрократична, много осложнена, би трябвало да се стандартизира на европейско ниво. На второ място, консултантските услуги трябва да бъдат достъпни за фермерите. Много е важно самите стопанства да бъдат управлявани добре, да не се допускат административни грешки и съответно това да води до санкции. А, във връзка с санкциите бих предложил, ако говорим за закъснени плащания на фермерите, то да имаме предвид, че винаги трябва да се прилага една и съща мярка и към двете страни. Когато закъсняват плащанията към фермера, би трябвало също да има някакви санкции. Следващият оратор. Благодаря на колегата Мюлер за този доклад, който е изготвен изключително добре. Докладчика има едно много убедително послание. Европейския съюз трябва да буди доверие дори и а, когато има селскостопански кризи. Също времено резерва за управлението на кризи няма а, да сложи край на преките плащания, което е много важно за фермерите. Контрола трябва да се основава на риска, санкциите да се основават на повтарящи се грешки, а не еднократни или случайни такива. По-настоящем има някои тревоги за графика. Ние искаме това предложение да влезе в пленарна зала по време на нашия мандат. Желая на докладчика успех – Надявам се да има сближаване на позициите на различните докладчици, защото тези три елемента са много важни за ОСП и преките плащания. Благодаря колегата Хауслин. Благодаря, госпожо Мюлер. Малко ме обърква вашия доклад. Всъщност новата система вече е прията. Оставам с това впечатление. Трябва да проведем принципен въпрос – има ли смисъл изобщо от тези нови предложения. А, как както вие представяте нещата, сякаш новата система е прията. Това означава, че ние нямаме никаква власт и, и, и е, трябва да а, е, обсъждаме това за бъдеще. Ами, комисията прави ново предложение, а ние така малко да го коригираме. Не, ние трябва да проведем принципен дебат, а това не го правим. Добре, говори се за проверки, за контрол. Нека да има по-малко проверки, но те да са наистина смислени и а, ефективни, за да работи системата. Освен това, един друг важен въпрос. А, трябва да се постигнат еднакви стандарти на проверките и на контрола във всички държави членки, а да не да се стигне до различни системи на контрол. Да, резерва за а, кризи. Да, трябва да имаме такъв а, резерв. Обаче, кога ще се разходва той? При какви условия? Може би за, за бъдеще ще има още повече кризи. Не само финансова криза. И трябва да сме наясно как ще а, работим, как ще се процедира в такива ситуации. А, вие предложихте нещо интересно, а, а именно а, да се финансират мерки за а, инф информационни кампании. Знаете, че в Германия, например, се премахнаха такива неща. Какво означава да финансираме информацията? А сега вие предлагате да се въведат такива. Т.е. да се предоставя информация за а, несигурните потребители. А, това е, не е задача на а, а, комисията, това е наша задача, защото ние работим и говорим с асоциациите. Благодаря ви. Уважаеми господин председател, съжалявам, че се намесих по-рано. Наистина мислих, че съм си чула името, иначе никога не би го направила и е така. И слушах госпожа Мюлер, тя наистина много е работила. Имаме два доклада, вече го разбрах. Имаме и доклада на Сметната палата, който е доста ясен, а именно Селският стопанин се ангажира с схема, за която получава плащане Хикс и е важно да не получи Екс плюс. Разбирам защо се искат две години. Помислете си какви резултати трябва да се мерят. Дали има повече пчели, повече опрашители, например, в това стопанство. Някой трябва да го измери. Същото се отнася до чистата вода в резервуарите, дали водата е по-чиста във водосбора. Затова също трябва мерки. Трябва да се види дали е подобрено хуманното отношение към животните и най-вече, най-важното, как намаляват парниковите газове. Аз Разбирам, госпожа Мюлер приема, че това ще струва много, но ще ви кажа, че дори да се прави само на две години, пак ще струва цяло състояние. Благодаря, госпожа Магинес. Благодаря ви, господин председател. Аз имам един въпрос в началото. Благодаря на Урике. Консултантските услуги Докладчика предлага те да се прехвърлят от стратегическите планове към хоризонталния регламент. Интересуваме какви са нейните аргументи за това. А това, което каза господин Агню, е много важно. Как точно измерваме резултатите, например за околната среда? Това може да е и въпрос към Сметната палата този следобед. Благодаря. Колегата Яр. Благодаря, господин председател. Искам и аз да благодаря на колегата Мюлер. А, мисля, че това е положителен факт да имаме докладчик, който а, има много опит. И има опит а, и може да разбере земеделските стопани. И да представи нещата от тяхна гледна точка. Това е много важно. А, тази тема, разбира се, ще продължим да я обсъждаме и при следващия доклад. А, наистина бяха казани правилни неща. А, тоест, тук става въпрос за обща селскостопанска политика. Обща, а, а не просто да приемаме без дебати предложенията на комисията. Има различни предложения за това как тази обща политика на селското стопанство да бъде е, изградена. Има различни предложения, като например предложенията за проверките, те, те трябва да бъдат уеднаквени, други държави членки. Нещата са различни в държавите членки. Например, в Германия се определя площта на квадратни метри. Сега, когато има, представете си един фермер, той отива на полето, как ще го контролира това? Най-лесно ще стане с един GPS, например – И сега новия хит в Германия, нали? как като отида на полето да поливам или да нося вода на животните, разкарвам водата с трактори и така нататък и всъщност как ще се отчитат моята работа и разстоянието, като се измерват следите от машината, с която съм разкарвал водата. И нали, това са такива безсмислени предложения. Така... Колегата Богович, благодаря ви. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя Орике за отличната й работа по доклада. Аз виждам една основна дилема тук. Без значение каква е концепцията, тази, която се предлага или, или друга, въпросът е да се обсъжда а, когато имаше препоръки на господин Дорфман. И тогава още трябваше интензивно да започнем да обсъдим тази тема, да се включим в тези дебати по-интензивно, за да подобрим предложенията на комисията. В противен случай а, всичко се оказа безсмислено, защото това ще се отрази отрицателно върху самите а, селени а, фермери. Подкрепям предложението за доклади на всеки две години. Аз дори бих предпочел и три години. И смятам, че комисията много ясно трябва да очертае това предложение. Периода за отчитане. Освен това, трябва преходни, въпроса за преходния срок – трябва да бъдем реалисти. Две години е добър а, срок. А, нека да не забравяме, че през 23-та година трябва да започне да се предлага ОСП. Когато имаме природни бедствия, форс-мажорни обстоятелства, всичко това трябва да бъде отчетено. Представете си, да речем, член от семейството на фермера, нещо му се случи, и така нататък по време на работата. Трябва да има помощи за всички такива ситуации и случаи, а също така и е, цифровизацията, разбира се, и така нататък трябва да е от полза. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на госпожа Мюлер за извършената работа и да се върна на е, резерва за кризи. 400 милиона, но ние знаехме какво ни струваше кризата в млякото. Затова и бих казала, че една такава цел е доста амбициозна, ако ще помагаме на сектора при криза. На второ място, аз съм съгласна с това актовете за изпълнение да се заменят от делегирани актове. Нашият парламент трябва да следи изпълнението на ОСП. Благодаря. Благодаря. Докладът на колегата Мюлер в правилната посока, особено по отношение на санкциите при неспазване на условията упростяване на системата за изпълнение, предложено от комисията. Смятаме обаче, че е необходимо да въведем отново общи правила при контрол, административни санкции и възстановяване на нередовни изплатени суми. Освен това има нужда от повече правна сигурност за производителите. Що се отнася до резерва за кризи, ще работим с докладчика с нашия докладчик, за да може до бюджета от 400 милиона да се увеличи и да можем да прилагаме мерки различни от класическите. Имам предвид мерки за управление на риска. Вече бяха предприяти важни стъпки от регламента Омнибус. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на Урике за предложения доклад. Доклад с който съм съгласна по принцип, особено що се отнася до упростяването и облегчаването на административна тежест. Комисията не предлага достатъчно елементи в тази насока. Аз ще се спра на резерва за криза. Това трябва да бъде попълван от общия бюджет, както каза докладчика, но е необходимо да, по, да държим този бюджет да се попълва от свежи средства, не от първия стълб. Всички трябва да бъдем много твърди по този въпрос за да можем да реагираме при многото кризи, които ни сполитат. Председателят. Общия дебат приключи. Е, не виждам допълнителни желащи да се изкажат. Затова давам думата на Европейската комисия, господин Мелгеле. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на госпожа Мюлер за проект за доклада. Е, оценявам готовността и да води диалог е, по време на разговорите, които проведахме, ние обсъдихме въпросите на различните срещи детайлно. Какво представлява хоризонталният регламент? Това е законодателство за управлението на ОСП. Управление от административни органи, държави членки, участието на комисията като вътрешен контролен орган – ето защо досието е сложно и специализирано, тъй като става дума за финансови процедури и решения в този контекст. И това е причината, поради която смятаме, че регламента трябва да претърпи минимални промени, тъй като той функционира добре. Е, Тук що споменахме ниския процент грешки и сме ограничили своята дейност към адаптацията на текста към новата политика, така както е предложена и която е заложена в стратегическия план. Това трябва да се има предвид. Това, което е представено на вниманието ви, вече съществува и няма да има промени. Беше повдигнат въпроса за мерките за информация. Единственото предложение в доклада е да се смени мястото на разпоредбата. Сега е в... До сега беше в член 40, сега ще бъде в първите 10 членове. Това е съществуващ механизъм. Няма промяна, запазва се с туквото. Ще премина през няколко въпроса, които бяха споменати и които е, идентифицирах, разглеждайки доклада. Първо, споменават се дефиниции в е, регламента е, Нека да сме наясно, че този регламент се основава на стария подход за спазване. Не съм сигурен, че всичко това е в съответства на предложението за хоризонтален регламент. Управляващите органи последователността на членовете е променен. Това, по това може да се води разговор. Е, и въпросът дали е необходимо заслужава допълнително внимание. Има една промяна, която ни тревожи обаче, а именно на координиращия орган да се предостави е, значителна е, управленска роля. Координиращите органи съществуват само в държави членки, в които има повече от една разплащателна агенция. Те имат координираща функция, нямат отделна политическа роля. И това, което усетих в дискусията е, че вие искате да очертаете регионалните отговорности в политиката. А по, по този начин обаче ще се прехвърли отговорността и правомощията на централно ниво. На орган, който никога не е изпълнявал подобни а, функции. Мисля, че това заслужава внимание. Също така, разпоредбата за управленски органи за консултантските услуги са прехвърлени към хоризонталния регламент. Това не е толкова драматично, но вади нещата от контекст. Тези две разпоредби са а, част от, от стратегическия регламент и са част от процеса стратегическо планиране. Това беше споменато няколко пъти, а именно годишно, годишна оценка на изпълнението. Това ни притеснява. Оценката на изпълнението е от част от процеса за гаранции. Това е свързано с бюджета. И когато това стане два пъти в годината, е, биха се повдигнали множество проблеми при гарантирането на съответствие. Това не би било съвместимо с финансовия регламент. От относно процеса на гарантиране на съответствието. Така че обмислете този въпрос внимателно. Спомена се няколко пъти фонда за кризи. Беше предложи се да се премахне сегашния резерв, който се оказа нефункциониращ. Не можеше да се прилага и това, което прилагаме е резерв, който да е чисто и просто бюджетен ред – е, част от бюджета, където да бъдат включени всички средства, е, при, които да се използват при кризи и управление на пазара. Въпросът е каква сума да бъде в този резерв. Това е политическо решение. Ние предложихме поне 400 милиона. А, е бюджетният орган, разбира се, може да вложи повече. Има възможност, ако 400 милиона или каквато е сумата се окажат недостатъчни, а, да се попълни резерва. Това е решение, което трябва да се вземе в контекста на бюджетния процес. Не би било полезно обаче да се връщаме към нещо, което бихме нарекли резерва, резерв за криза, защото средствата ще трябва да се предвидят в друг бюджетен ред. Къде е предимството? В крайна сметка, въпрос, възниква въпросът колко средства да се изразходват и могат да се предвидят за кризисни пазарни мерки. Въпросът когато се предвиждат отжетни, отделни бюджетни редове, е, се отклонява вниманието от е, истинския въпрос. Премахването на финансовите тавани е нещо, което не разбираме и може би трябва да се обсъди по-внимателно. Е, таваните са много важни за бюджетното управление. В член 35 преместихте а, или с и а, потенциално сериозна промяна, но това може да, проблем може да се разреши а, чрез усъвършенстване на формулировката а, на разпоредбата. Работихме вече с държавите членки и може би ще намерим решение. Казахте, че бихте искали да изключите повече фермери от санкции във връзка с новите мерки за обвързване с условия. Това би довело до по до по-масштабни мерки за освобождаване, защото сега е, изискването е само екологизиране. Според нас това, което се предлага, не е в интерес на по-високите екологични амбиции. Нищо не казвам за изпълнителните или делегираните актове. Това е институционален въпрос, който ще обсъждаме при, по време на последния трилог. Не знаем той кога ще се проведе, тъй като това е решение, което ще се време от парламента и съвета. Още една минута, ако позволите, за да отговоря на някои от изказванията. Форс-мажорните обстоятелства. Смятаме, че в система, в която, при която има субсидиарност, това е нещо, което Европа няма нужда да регулира детално. Ако искате да върнете е, разпоредби е, за това, че смъртта на фермер, например, да се счита за форс-мажор, няма проблеми това да се направи. Е, спомена се политиката за развитие. Аз бих пледирал този въпрос да се обсъди в, в контекста на стратегическите планове. Хоризонталният регламент е регламент за управление, то е специализиран за процедури, за управление, не за политиката и не за външна политика. Въп Въпросът като такъв, разбира се, ще се обсъди, но в рамките на регламента стратегически планове N плюс 2. Знаете, че имахме N плюс 2 в миналото. В развитието на селските райони държавите членки разполагат с две години за изразходване на средствата. Две години след поетия ангажимент и през 2013 година се прие N плюс 3, защото се сметна, че като се предостави повече време на държавите членки, неразплатените средства могат да се, биха могли да се увеличат, да се натрупат като лавина неразплатени средства. Установихме, че това не работи колкото повече време давате на разплащателните агенции и националните органи, толкова повече време им трябва и затова в крайна сметка според нас N плюс 2 е по-разумно, защото натиск, когато има натиск и кратки срокове, хората започват да мислят по-концентрирано. Госпожо Агилера, споменахте разплащателните агенции и това, че ролята им трябва да стане по-ясна. Както казах, нещата тук не са се променили кой знае колко. Ролята на разплащателните агенции е пределно ясна ние направихме някои корекции с оглед на новата политика, които обсъдихме с мрежата на тези агенции. Но ако искате да промените нещо, може би трябва да проведем диалог и да видим кои са техническите въпроси, които не са ясни, трябва да бъдат решени. Вече споменах информационните мерки, тук няма нищо ново. Готови сме да продължим да водим този интензивен диалог и да се опитаме да постигнем най-добрия възможен резултат от този процес заедно с вашата комисия. Благодаря. Председателят, благодаря. Господин Агню има допълнителен въпрос. Процедурен въпрос. На два пъти съм чувал смесването на двете английски думи биенио и баянио. Не е едно и също. Едната означава два пъти в годината, другата дума веднъж на две години. Ако тези две думи на английски язик не се разбират и използват правилно, ще настъпят опасни последици. Сега докладчикът има думата. Благодаря ви. Благодаря за всички изказвания на колегите и на комисията. Да, нуждаем се от добра основа за нашите разговори, за да обсъдим всички тези въпроси и различия. Разбира се, че е, Европейският парламент може да споделя друга позиция, но това ще обогати е, е концепцията, така че сега времето, разбира се, не е достатъчно. Аз не мога да отговоря на всички въпроси и на всички изказвания, но аз, разбира се, съм заинтересована от всички ваши предложения. Нашата работа продължава с докладчиците в сянка, защото основното нещо е всъщност да се опрости, опростят процедурите и работата на всички административни структури. Очаквам с нетърпение вашите изменения и разбира се, продължаваме, продължаваме работата с докладчиците по другите регламенти също така. Ние сме в тесен контакт и с тях. А, защото, е, разбира се, нещата са свързани е, естествено между е, хоризонталния регламент, стратегическите планове и обща организация на пазара. Благодаря за дискусията. Proszę това. Уважаеми дами и господа, срокът за внасяне на изменения е 3 декември, 3 часа на обяд. Преминаваме към шеста точка. Благодаря на докладчиците. Преди да премина към шеста точка, благодаря на всички, които участваха в дебата. Преди да преминем към следващата точка, искам да напомня, че раздадахме едно писмо от председателя Таяни. Писмото се спира на секторни проблеми е по точка 59А от правилника. Има предложение за ускоряване на процедурата. Ще обсъдим този въпрос и на заседанието на координаторите. Искам да ви помоля да прочетете това писмо. Преминаваме към следващата точка в дневния ред. Установяване на правила за подпомагане на стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на общата сълскостопанска политика. Това са а, така наречените стратегически планове по ОСП по първи и втори стоп. Тук имаме а, разнообразни становища от различните парламентарни комисии, дори Комисията по околна среда а, е изготвила становище. Повечето от авторите на становищата са или членове на нашата комисия, или пък са по някакъв начин свързани с нея. Сега мога да дам думата на докладчика госпожа Еранс Гарсия. Благодаря, господин председател. Може би на първо място трябва да благодаря на докладчиците в Сянка, да благодаря и на членовете на комисията, за както и колегите от Европейската комисия, защото всички работихме заедно, за да изготвим този доклад. Но всъщност един от проблемите, който имахме, е, че имахме много малко време. С това уточнение Нека да кажа, че благодаря и на съвета, защото имаше и представители на съвета, които също работиха, представиха своите мнения по този документ. И неведнъж аз съм се срещала с съвета. Чувате ли ме? Казва ораторката. Да, малко е далеч от микрофона. И тъй благодаря на всички. Има три основни оси, по които работихме в този документ. От една страна се иска достатъчен бюджет, който да не блокира ОСП. Това се договаря между парламента и съвета по МФР. Надявам се и мисля, че това е една от най-важните точки в реформата на ОСП. На второ място, като като говорим за графици, мисля, че трябва да отложим въвеждането на стратегическите планове до момента, в който държавите членки са ги одобрили и са готови. Аз предлагам годината 2023, защото мисля, че ще има достатъчно време за изработване на плановете и няма да има риск с забавяне на плащанията за фермерите. На трето място много е важно да има общи елементи на общностната селско-стопанска политика. Една от основните ми тревоги е именно тази. Ние трябва да имаме стратегически планове, които стъпват е, върху общностния принцип, доколкото това е възможно в максимална степен. Трябва също така да се работи по цял набор от показатели, цели, те да се доуточнят. Има и по-общи и по-конкретни цели. Като говорим за целите, в член 39 на ДФС имаме заложени общите цели и гаранцията за достойни доходи на фермерите и това е лайт мотивът, и да се каже, за да се осигури бъдещето на селските стопани. Трябва да се види какви са вариантите, какви са и международните отношения, как да се гарантира този достоен доход. времено ако това се обвърже с процента, който потребителите отделят в ежедневието си за храна, можем да следваме този принцип благодарение на ОСБ. Също така има и конкретни цели. Например, слагане на край на разхищението на храни – аз съм против това разхищение, разбира се, но от друга страна не мисля, че такива мерки ще помогнат много на селско-стопанския отрасъл. Искам да спомена и жените в селското стопанство. Темата за жените е основна тема, свързана с правата, разбира се, но тя е много важна, за да се преборим с изоставянето на селско-стопанските райони – а и също така имаме демографски предизвикателства. Нека си го кажем честно. Европа застарява, младите е, жени не раждат е, много деца. При показателите включвам следователно нови показатели за жените, също така за горите и пречистването на е, въздуха и различни мерки за стимулиране, като премахвам възможността Европейската комисия да внася нови показатели чрез делегирани актове. Мисля, че това ще е най-големия дебат, който а, предстои. Трябва да говорим и за определенията, например, на стопаните, на постоянните пасища. Това ще се обсъжда. Също така, вие чухте какво казват селските стопани, какво казват лобистите или държавите членки. Мисля, че тук ще имаме голям дебат. Аз изменям предложението на комисията, свързвам нейното определение по по-ясен начин с селско-стопанската дейност и семейния тип селско стопанство. Мисля, че ние трябва да стигнем до възможно най-широката дефиниция, която да се подкрепи в тази парламентарна комисия. Постоянните пасища. Тук включвам дефиницията от регламента Омнибус, за да се отрази спецификата, която според мен не е точно в предложението на комисията. Младите селски стопани. Аз вече говорих за това. Ако някоя държава членка смята, че чрез определение на млад фермер, като кажем, че това е до 40-45 години, ще се направи нещо много полезно. Аз се съмнявам. Ние просто знаем, че много от селските стопани в държавите членки са в доста напреднала възраст. Трябва да се помисли какво могат да направят държавите членки в светлината на проучването. Новите в селското стопанство. Тук трябва да има достатъчно подкрепа, да има връзка с колектива и да се борим най-вече с обезлюдяването на селските райони. Предлагам и някои намеси при преките плащания, например основен гарантиран доход с цел устойчивост. Струва ми се, че също 70% от помощта трябва да се ползват за стабилизиране на доходите на селските стопани и това е ключов елемент в моето предложение. Определянето на таваните – това е друг проблем, който тревожи мнозина. Би трябвало държавите членки задължително да получат възможността да въведат този праг, но този праг никога да не е под 100 000 евро, като се имат предвид и различните видове плащания и за заплати, и за млади фермери – Струва ми се, че предложението на комисията не отчита достатъчно различните видове производствени структури в Европейския съюз и не отчита разликите между държавите членки, когато определя тези тавани. Затова аз бих искала държавите членки да имат малко по-голяма свобода при определенето на таваните. След това разпределените плащания аз ги ограничавам до 25%. И при хектарите трябва да има връзка с минималния размер на стопанство в съответната държава членка. Така ще има справедливо разпределение на средствата. След това за схемата мисля, че финансовите интервенции – би трябвало да могат да бъдат различни или да се използват в допълнение на различните агроекологични мерки и мерките срещу изменението на климата. Защото знаем, че тези схеми са едногодишни, а агроалиментарните схеми са няколко годишни. Също така, мисля, че в рамките на екологичните схеми трябва да се включи идеята за опазване на добрите селски стопанства, да се мисли как да се решат проблемите на интензивното и екстензивно животновътство. Имаме и неща, които не сме учители до сега Например, е, най-отдалечени райони, планински райони. Спомняте си, обсъждахме това при доклада за виното и налагането на условията. Това е много категорично. При добрите селско-стопански и екологични практики е отчетено, че в региони с затруднения. Не винаги тези мерки могат да бъдат планирани, но мисля, че ние трябва да включим това при консултациите. По отношение на еквивалентността, аз подкрепям най-отдалечените райони – мисля, че тук трябва да се водим от екологични практики и селско-стопански практики, които отговарят на фактора озеленяване. Биоземеделието отговаря на тези изисквания по принцип. Можем да имаме и различни изисквания към останалите. След това когато в селско-стопанските практики се включват такива екологични практики, трябва да имаме 5% ограничение при постоянните пазища. Също така трябва да има възможност за засаждане на определени видове – върху почвата, която не се използва за селско стопанство. Младите фермери тук трябва по никакъв начин да не се намаляват фондовете предназначени за тях. Смята се същевременно, че ако изразходваме прекалено много за тях, част от сумите се губят. Трябва да помислим да увеличим от 5 на 7 години при тези плаждания. След това помощта, свързана с производството. Тук искам 2% за протеичните култури в допълнение. Трябва да мислим и за правото на плащания с 3% аз включвам и един член, който гарантира преход към новата система. Мисля, че ние трябва да го имаме предвид. След това схемата при другите отрасли. Мисля, че протеичните култури са включени тук. Трябва да мислим и за оперативните програми, както и националните програми в подкрепа, така както това го има при виното и при пчеларството. При пчеларството трябва да имаме увеличени увеличение от 50 на 75% на финансирането. Мисля, логично, че е логично това да може да се извърши. При плодовете и зеленчуците имам чувството, че трябва да имаме 10% на оперативните е, зони, които да се отделят е, за екологични мерки. Същевременно могат да се въведат две альтернативни мерки на тези 10%. Следователно, моята позиция по-скоро е междинна. Трябва да има и стимули, които да стимулират производителите и техните сдружения в постоянната битка за концентрация на офертите. При виното аз подкрепям инвестициите, включително и в иновациите трябва да се мисли е, за предприятията и малките и големите, защото точно големите пък инвестират и е, всъщност водят до такъв напредък и нови технологии. Развитие на селските райони. Тук предлагам селско-стопански и екологични мерки, които да са задължителни на цялата територия на държавите членки. Като да има не само компенсации за организациите с нестопанска цел, но и стимули. Екологичното производство също трябва да се насърчава и да работим в полза на активните селски стопани. Зоните с природни ограничения, тук трябва да се работи с държавите членки и да отчитаме тези 30% от помощта. Ако те са 30% от територията на държавите членки, това трябва да се отчита – а именно това да се заведе като зони с природни ограничения. Това, от друга страна, е важно обаче за поддържане на биоразнообразието. Ние имаме нужда от такива зони и те трябва да се опазват. Инвестициите, свързани с селското стопанство, са важни, когато имаме нови участници на селско-стопанския пазар, например, които изграждат някакви инсталации за селските стопани. Това е полезно и за другите фермери, защото ние искаме да помогнем, така че фермера да не е този, който застарява или се оттегля, да променим облика. да продължава тази дейност в съответния регион. След това аз мисля, че комисията е права. Трябва да може да се въвеждат и различни многорискови схеми, да се работи с кооперативи и организации на производителите. Обмен на знания. Имаме и мерки, които са предназначени именно за такъв обмен на знания. Това помага много на жените в селските райони. А за предприемачите тук въвеждам един нов член, за да може селските стопани да бъдат защитени и от хищници, тъй да се каже. Същевременно, мисля, че някои държави и членки имат помощни мерки, други нямат. Това е един общ е, проблем и ние трябва да предвидим съответните мерки. Що се отнася до плановете, които са включени в самата структура на стратегическите планове, тук трябва да има органи за регионално управление – те да отговарят и за развитието на селските райони и да отчитат спецификата в съответните държави членки. И с други думи, да имаме такива подпланове в рамката на Националния план за развитие на селските райони и стратегическия план. Що се отнася до това, което предлага комисията като бонус и мисля, че това по-скоро ще се превърне в наказване на тези, които не покриват същите резултати. Също така искам комисията да наложи задължението държавите членки да оказват подкрепа и да има актове за изпълнение – а що се отнася до резултатите, това да бъдат делегирани актове. Въпреки, че комисията предлага актове за изпълнение, на мен ми се струва, че тук има много важни елементи за стратегическите планове. А, при процедурата за плановете мисля, че не бива да се налага принципа с причасовника или stop the clock. Имаме над 450 изменения. Това е всичко. Сега съм готова да ви изслушам. Много благодаря, дами и господа. Сега думата ще имат докладчиците в сянка. По 2, 2 минути и 30 секунди, моля ви, всеки. Много благодаря. Благодаря за докладчицата. Тя наистина положи огромни усилия. Толкова много изменения има и това всичко показва, че тя раз... иска да разгледа темата от различни гледни точки и това е правилно. Аз разбира се, бих подходила малко по-различно, но времето не е достатъчно. А, и по-скоро бих се съсредоточила върху основните въпроси и те да бъдат на, в центъра на вниманието. Задачата на, една, на един докладчик е всъщност да задава посоката на работа. И искам а, всъщност а, да кажа, че аз съм на доста различно мнение. Тя отбелязва, че ОСП трябва да е в центъра. Но на други места, например, когато става въпрос за а, горните граници, за екологизирането, а, поставянето на условия и така нататък. Тя просто остава само казва, това може да се направи, това не може да се направи, това не е достатъчно. На първо място, когато говорим за ОСП, ние се нуждаем от горна граница, задължителна горна граница на европейско ниво за всички държави членки. Това означава ОСП защото трябва да се създаде еднакво ниво навсякъде, във всички селски райони в Европа. И смятам, че това е централен въпрос, съществен въпрос, а именно еднакво задължително поставяне на горна граница навсякъде в целия Европейски съюз. А какво искате вие, госпожо докладчик? Едва от 100 хиляди и така нататък. Аз не смятам, че това е добър подход. Това по-скоро ще разпокъса ОСП, а не да я сплоти. Сега, екологичните условия. Те трябва да са задължителни за всички държави членки. А какво иначе ще стане просто едно каре? Навсякъде е различно. Тези цели трябва да са задължителни за всички държави членки. Комисията предлага също така много неясни цели за а, екологосъобразност. Но трябва те да са ясни. И а, тези теми, тези цели, свързани с екологизирането, трябва също да са задължителни за всичките държави членки. Опитам се просто така принципно да а, представя виждането си по доклада. Защото а, колегата обаче по-скоро разводнява нещата. И това ли, към това ли се стреми? Едно неясно предложение на направена комисията, разводнено. Ние искаме точно и ясно да се кажат нещата и то по важните въпроси. И съвсем крат, конкретно искам да се спра на предложението 70% за. Ам, ам, това са предишните е, преки плащания, т.е. гарантиране доходите на земеделските стопани. 70% предлагате вие. Знаете, че тази тема се обсъжда от населението. Хората не разбират защо всъщност парите ще трябва да се разпределят в зависимост от площа. Хората не разбират. И вие предлагате 70% от всички а, а, пари да се заделят в зависимост от а, площа. Моля ви, критично а, разгледайте нашите предложения. Както казах, това са централни въпроси. Трябва да има ясни условия, а, които навсякъде да се прилагат, а, горни тавани а, и помощи, разбира се, за земедел... земеделските стомани. Целите трябва да се а, променят на ОСП. И аз съм убедена, че политиката за развитие трябва да има своето отражение и място тук. А сега искам да ви припомня, колеги, че е, между докладчиците в Сянка и докладчика е имало доста заседания вече, така че сте имали възможност да си ги кажете тези неща. Сега господин Хойтана. Благодаря. Благодаря на докладчицата. Е, тя наистина много усилия е, положи. Самата изготви много изменения. Ме ми харесва а, така, а, наистина включването на нови елементи, например за достъп, а, а също така и жените. Смятаме, че ОСП трябва да се ориентира много повече върху резултатите. Ние се нуждаем от цели и резултати. И те да бъдат измерени. И в момента трябва ясно да кажем, че всъщност целите не се изпълняват. И няма резултати. Искам да се спра на две цели, които трябва да се обсъждат. Първо, основната цел на една ОСП трябва да е следната. А именно ние да бъдем конкурентно способни. Е, е, земеделското стопанство в Европейския съюз трябва да е конкурентно способно, защото тук става въпрос за публична, е, обществени стоки. Сега, има различни инструменти. Преките плащания са един от тях. Но ние можем да инвестираме. Трябва да се инвестира. Трябва да има по-добро управление на риска в този сектор. И а, това, което ние предлагаме, всъщност е проследяемостта, а именно как да се подобри тази способност в сектора. Предлагат се 80, ние предлагаме 87% от разходите да бъдат заделени за климата. И нека да направим същото именно за една от основните цели, а именно подобряване на конкурентно способността. Сега, сега преминаваме към а, публичните а, стоки. А, тук става въпрос за климат, за биологично разнообразие и ние разполагаме с различни инструменти. Имаме новите условия, втория стълб и така нататък. Ми нека всъщност да обединим нещата, нека да бъдем по-цялостни. Нека, например, да се съсредоточим върху а, условията, условността. И всъщност а, виждаме, че а, не води до успех а, а, различния подход. Сега, а, какво правят земеделските стопани? Ами те просто отмятат, отмятат какви мерки са направили, мерки, които се задават от Брюксел. Има ли, те водят ли обаче до резултати тези мерки? Не. Ние трябва да имаме цели и е, всички действия трябва да бъдат съобразени с тези цели. Тоест, е, ние трябва да стимулираме нашите земеделски стопани да постигат резултати. И трябва да определим основната линия именно за тези условности, за тези нови условия. И няма да спра да повтарям. Нуждаем се от дейности, от подходи, които са съобразени с целите, които да водят до измерими резултати. И в заключение искам да отбележа, че наистина трябва да се обсъди въпроса за разделяне на, на плащанията и те да не се определят и, а, единствено и само спрямо площа. Благодаря. Panie pośle, racja, tylko że łatwo powiedzieć. Go... Лесно е да се каже, колеги, всичко това, но как на практика всъщност да се е, направи това? Господин Фланаган има дума. Uh, very... Благодаря ви. Благодаря на докладчицата от ЕНП е Еранс Гарсия. Сега, когато говорим за тези схеми, разбира се, трябва да изхождаме от хората, защото не кралицата трябва да получи това, а самите земеделски стопани. И всъщност съм малко озадачен от становищата на колегите тук и по-специално от НП. Те говорят за защита на семейството, хората, които напускат страната си, земите си, извинете. Комисията по бюджета, разбира се, също говори за по справедливо разпределяне на бюджета и така нататък. Но това не се случва. В първоначалното предложение имаше изменения от госпожа Гарсия. Какво трябва да се промени? Трябва да бъдат отчетени разходите за труд. А това не се прави. Системата към момента земеделските стопани се заплащат от това, което изработват. Тази система всъщност не е справедлива, защото политиката трябва да отразява спешните ситуации. И трябва да си дадем сметка какво искаме да направим. И аз наистина предлагам да се отчетат разходите за труд вие предлагате 75% да се заделят за гарантиране на приходите на селените и това да бъде до 2027 година. Сега, предложените екологични схеми са много неясни. Нищо конкретно. Няма, те няма да доведат до резултати. И липсва измеримост на резултатите. И в крайна сметка. Ам, ние трябва да слушаме какви са притесненията на земеделските стомани. Сега, относно условността, определенето на условия. Сега ще ви дам един пример, защо не съм съгласен с това, което се предлага. Сега, когато а, преминаваме към нова система, разбира се, трябва да вземем предвид и добрите а, земеделски практики. ГАЕК 2. И това е основата. Ние трябва да предвидим специални екосхеми и хората да получават стимули за това. В момента 4-годишната ми а, а, дъщеря е вкъщи пред камината. И всъщност не можем да накараме хората да спрат да правят нещо, което са го правили столетия наред. Трябва всъщност да стимулираме хората за нови техники, за нова работа. Аз ще внеса изменения и се надявам те да бъдат приятели. Благодаря ви. Искам, колеги, нещо да поясня. Господин а, Дис не се е изказал в този дебат. Вие цитирахте господин Дисънс, но той не се е изказал. Господин Хослинг. Благодаря ви. Аз съм също малко разочарован, меко казано, от предложенията на докладчицата и смятам, че това още повече ще влуши предложението на комисията и накрая ще останат само хубавите заглавия. Едни хубави заглавия, които всъщност искат да подобрят живота на земеделските стопани и да околната среда. Обаче няма никакво съдържание. Тези предложения в никакъв случай не отразяват големите кризи, големите проблеми в биологичното разнообразие и а, загубата, а, изчезването на а, видове, а също така и а, а, на земеделските стопани те стават все по-малко и по-малко. 70% трябва да останат старата система в първия стълб. Това предлага госпожа Гарсия. Ами това е отстъп, това е крачка назад. Това не е предложение как да реагираме на кризи, няма разумно заплащане на земеделските стопани. Да, предлагат се всъщност горна граница. Да, ама нека държавите членки те да си го решат. Ми, в такъв случай, вие и аз знаем, че това няма да се направи в държавите членки. Сега, ако екологичните цели не са задължителни и държавите членки трябва да преценят кое е важно за тях и кое не е, ами мен не е ясно какво ще стане. Нищо няма да стане. Даже по-малко, отколкото сега. И това е най-голямото ми притеснение няма да има никакъв отговор, няма да има решение. Как ще се справим с а, климатичните изменения, когато целите не са задължителни за намаляване, например, на парниковите газове и така нататък? Ами трябва да се предложи по-добра посока. И вие напълно загърбвате а, становището на Сметната палата за преките плащания. Къде са решенията? Предлагате ли такива? В а, заглавието може да се пише скъпи селени, скъпи фермери, всичко може да правите, ще ви дадем пари, вие правете каквото искате с тях. Това не е решение за бъдещето. И а, ние не уважаваме да не коплаците по този начин. И когато а, давате определения за целите, може да просто казват, ами да, държавите членки ще си ги а, определят и когато не се изпълнят целите, няма да има никакви санкции. Това е просто смешно. Целите трябва ясно да се определят и трябва да се спазват. Трябва да се предвидят санкции за целта. Трябва да се предвидят стимули за изпълнение. Какъв е смисъл от определението на цели, цели когато никой не, не работи е, в тяхна е, посока изпълнението им? И това ме ядосва. А вие предлагате съкрещаване, 30% съкрещаване втори стълб. Ами а добре, ако се приеме това, това означава, че всъщност ще имаме отрицателно отражение върху селските райони. И всичко положително, което е постигнато и подходите, които водят до успех, вие не ги отчитате. Ние ще направим много изменения, госпожо докладчика, ама те ще са коренно различни от вашите. Дами и господа, ако ме попитате мен какво мисля, Гледната точка на комисията за таваните е пределно ясна. Те не трябва да се променят. Може би те се е, възприемат по различен начин на юг и на север. Но всъщност е, всичко опира до това, което предлагаме ние. Господин Карас. Не, от името на господин Карас е, Искам да приветствам а, гости от Сълскостопанско сдружение в Австрия. Господин Зуло има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за огромната работа по този доклад с фундаментално значение. Ще се опитам да бъда кратък и ще се спра на някои аспекти, които са важни за нас в тази реформа. Първо, е, както вече беше казано, националният план е свързан с е, трудности, е, тъй като трябва да се спазват правомощията на различните оправомощени органи. Но нека не бъдем песимисти. Нека да разработим ясни, прости правила и след това държавите членки да водят конструктивен диалог с регионите, за да се постигне ефективен диалог и целите да се постигнат в разумни цели. Очуден съм от новата дефиниция на сълскостопанския производител дефиниция, която може да, бъде, да доведе до много неясноти изключване от сектора на субекти, които днес се възприемат за фермери или производители. Нека да обърнем внимание на активния фермер в Омнибус. Що се отнася до нивото на плащанията, много е важно те да са съобразени с економическата реалност. Необходимо е всички а, да държат сметка за това. А, принципът за външната конвергенция не може да, да се абстрихира от разходите за труд. Вътрешната конвергенция трябва да се използва така, че да коригира спекулативния тип структури. Заедно с това, за да се улеснят малките и средни предприятия, смятам, че, а, еди, че таваните и праговете са много важни. Тези прагове не могат да не бъдат свързани с економическата ситуация тъй като националните системи се различават помежду си. И по-конкретно трябва да се обърне внимание по отношение на таваните на обединението на производителите. И мисля, че това обединение, тези обединения не би трябвало да бъдат контрапродуктивни. Последният елемент, тъй като говорим за обща политика, контролните механизми за стратегическите планове. Онова, което искаме е да държавите членки да бъдат подпомагани, така че тези национални планове да постигнат предвидените резултати. Нека не се не обръщаме внимание само на крайните срокове, тъй като това би противоречало на общите планове. за доклад. Това беше средно ограничение за времето за докладчици в сянка 3,2 минути. Господин Колумбие, няма да се изкажете. Господин Дес. Много благодаря, господин председател. Искам да благодаря и на Еранс Гарсия за а, всички изменения аз мятам, че нейните предложения подобряват предложението на комисията. А, ние, разбира се, също ще внесем изменения, за да подобрим цялата концепция. Искам да се спра на няколко въпроса. Помощи за младите земеделски стопани. Аз предпочитам във втория стълб е да се предвидят а, инвестиции, разходи за инвестиции. В едно малко предприятие, а, например, а, когато се да речем, имаме предприятие земеделско стопанство с 100 хектара, другото е с 70 хектара. Едното земеделско стопанство се нуждае от повече от помощи за инвестиции, защото не е в толкова добро състояние като другото земеделско стопанство. Така че е хубаво да се разграничава, т.е. нуждаем се от повече средства във втория стълб, например в Южна Германия, в Австрия, в Южен Терол се финансирани доста екологични програми, именно от втория стълб. И, например, за 4-5 годишни сидбо обороти вече не могат да се ползват повече средства от втория стълб. Аз не смятам, че държавите членки са тези, които трябва да създават екопрограмите. програмите защото те няма да направят нищо, както казаха вече някои от колегите. Този модел трябва да се промени. Ако той продължи да съществува в тази му форма, нищо всъщност няма да се промени. Аз няма да гласувам в полза на това предложение. Все пак ние се нуждаем от едно предложение, което да бъде прието противен случай, направо от сега да а, се изкажем против.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 Благодаря. Най-напред искам да поздравя докладчика за нейната работа. Аз мисля, че тя е водена от желанието да упрости жената, живота за производителите. Ние не сме тук, за да създаваме трудности на фермерите и селените. Не сме това да им пречи да живеят достойно потребителите и гражданите искат все повече ограничения и заедно с това една трета от селените дори не получават минималната заплата в, ня... в държавите членки. Нека да сме ясни. Ние сме тук, за да върнем достоинството на селените и това няма да стане, като им налагаме ограничение след ограничение. Освен това, обща селскостопанска политика трябва да бъде истинска обща селскостопанска политика. Съгласен съм с колегата Декастро. Кастро Стратегическите планове трябва да бъдат добре регламентирани, без да навлизаме в мерките в детайли. В различните страни би трябвало на фермерите да се оказва една и съща помощ. Трябва да се занимаем с мерките за единно плащане за хектар и също така имаме нужда от мерки за подпомагане на инвестициите в фермите. Трябва да държим сметка и за ограниченията от екологичен характер. Вече имаме мерки. Екосхемите трябва да бъдат насочени към подпомагане, а не за ограничение и държавен контрол. Също така имаме нужда от анекс, който да регламентира разликата в заплащането, което се осигурява от държавите членки. В противен случай ще има сериозно разминаване, което ще доведе до конкуренция и война между производителите. Имаме нужда от обединение, а не разделение в Европа. колегата Ердо. problem techniczny. Okej, minuta chwila przerwy. Okay, please start again. Okay. Моля, започнете отново. Ще опитам пак. Искам да благодаря на докладчика и на колегата Декастро. Напълно съм съгласен с него и ще направя четири конкретни коментара. Най-напред, нека да, да видим как комисията ще приеме стратегическите планове, за да не се за да няма злоупотреба с това правомощие и държавите членки да не бъдат подлагани на шантаж. Второ, определенето на плащанията би трябвало да бъде отделено от таваните. Таваните би трябвало да бъде само за основната за подпомагането за основния доход. Държавите членки би трябвало да изберат една от двете схеми за подпомагане. На четвърто място държавите членки ще се натъкнат на проблеми с водата поради сушите, поради сушата в Европа, като последица от климатичните изменения ще има нужда от нови системи за напояване и независимо от това, кой колко вода има, водата трябва да се пести. Колегата Агуилера. Благодаря, господин председател. Аз искам да изразя моята подкрепа за това, което каза колегата Декастро. Струва ми се, че наистина това е и реалния проблем. Но искам и да поздравя госпожа докладчика, защото мисля, че тя е работя по много интересен, интензивен начин – има, разбира се, и много въпроси, по които сме съгласни, по някои не сме. Трябва да има по-голяма субсидиарност, казват някои, други мислят не, но ние сме съгласни с позицията на докладчика за таваните. Госпожа Нойхъл обаче правилно каза, че предложението на комисията за таваните е по-добро. Защото имаме и предложение за увеличаване на партидата от 11 000 в първоначалното предложение. Таваните трябва да се определят стриктно и на европейско ниво за жените в селското стопанство ми се струва, че трябва да се работи повече, като тук става дума а, и за видимостта на работата на тези жени. В момента тази работа е невидима. Затова и подкрепям някои от измененията в този дух. Що се отнася до младите. Аз не виждам къде са младите на 25 години. Ако увеличим възрастта, едва ли ще постигнем повече. Трябва ни европейска политика, която да помага на входа на младите и новите селски стопани. А що се отнася до един орган за управление – мисля, че трябва да се помисли, особено по втория стълб и е, регионалното развитие. Сега имаме два доклада и това става ясно. Много е важно също така е, да кажем, че трябва да се работи чрез друженията. Това помага на сектора. Я również chcę Благодаря, господин председател. за пропозиция усимания обецнего. Най-напред искам да благодаря на докладчика. Нека да погледнем фондовете, които биха могли да се определят за подпомагане на производството. Подобна идея може да се приложи и при прехвърлянето на средства между стълбовете. Идеята за 25% е добра и тя не подкопава конкурентоспособността на селското стопанство в Европейския съюз. Ако има нещо, което застрашава конкуренцията, е огромната разлика в сумите на директните плащания в различните държави членки. Готов съм да подкрепя идеята за дефиниция за активен фермер. Това е дефиниция, която би трябвало лесно да се подава на проверка, защото в различните държави членки това е, се оказва, че е проблем. Господин Капуто. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на колегата за чудесния труд. Разработил е сложен и всеобхватен доклад. И, и аз като Пауло искам да кажа, че може би днес би трябвало да говорим повече за основния проблем на така наречения нов модел за изпълнение. Ние говорихме неформално на различни заседания. Днес говорим за него официално, но като че ли го подценяваме и говорим за технически аспекти. На този етап на измененията би трябвало да работим координирано между различните групи, за да ограничим една е, опасност за европейската система за стопанство. Трябва да запазим смисъла на наименованието Обща селскостопанска политика. Аз мисля, че ние трябва да се съсредоточим върху дефиницията на активните фермери. Защото фермер е онзи, е, който е в, който изпълнява обективните параметри. Що се отнася до условията и засилените условия, както и принципа на дегресивност и таваните на разделените плащания. Аз поделям тези принципи, но те трябва да се прилагат е, само при разделените плащания. Анахронизъм е да има разделени плащания поради исторически причини. По разделените плащания аз съм внесъл изменения по 30 член. Изключват, там е предвиден дълъг списък по новия модел на изпълнение е необходимо у нези сектори, които предлагам да бъдат изключени от списъка, да бъдат изключени. Благодаря, господин председател. Съгласна съм с направеното от колегата е, докладчик е, по точка 8 за насърчаване на биоекономиката и устойчивото селско стопанство. Тези идеи не присъстват в предложенията, така както са направени. Аз мисля, че селското стопанство и обща селскостопанска политика би трябвало да бъдат амбициозни по отношение на економическите и екологични резултати. Селското стопанство трябва да заеме своето място в екологичния енергиен преход и да бъде двигател на биоекономиката и според мен комисията като че ли не се спира достатъчно на тези предложения. Съгласна съм сказаното от колегите Дантен, Деси, Декастро. Съжалявам, че комисията не обръща достатъчно внимание на плана за протеиновите култури. Без такъв план в ОСП ще продължим да внасяме 70% от растителните протеини с е, ГМО, происход от е, чужбина и САЩ и няма да е, осигурим продоволствената сигурност, която Европа заслужава много от въпросите вече бяха повдигнати и аз не искам да повтарям казаното от колегите. Благодаря. Благодаря и на Естер за представения доклад. Няма много време, за това ще бъда конкретна. Мисля, че това, което липсва при дебата са инструментите за справяне с последиците от цените, свързани с покриване на разходите на производителите. Това мисля, че трябва да направим тази точка централна. Обществените средства са все по-ограничени. И затова тук трябва да се работи с групите производители и регионалните власти. На второ място трябва да има мерки за професионално признание на работата на жените в селското стопанство, особено тези в семейните ферми. Влизането на нови участници, както и на млади фермери, това е много важно. Според мен би трябвало хората да могат предварително да разчитат на тази помощ, за да разработят своите проекти. По-добре за това да се използват обществените средства вместо заплащане на лихви на банките, както се случва сега. След това трябва наистина да има разпределение на помощта в Европейския съюз което означава да имаме много по-низки и ясни и задължителни тавани за целия Европейски съюз. Аз бих въвела три нива на таваните. Първо за планинските райони, второ за необлагодетелствените и третото за отдалечените зони. Трябва също така подкрепата да се обвърже с много и ясни модели за опазване на околната среда, за справяне с измененията на климата. Всичко, което не отговаря на тези изисквания, не бива да се подкрепя. Благодаря, господин председател. Господин Хе, докладчицата всъщност предложи доста интересни идеи по доста въпроси, но споделям също така и критиките на а, колегите, защото а, няма решение нито от страна на комисията, нито от страна на докладчицата. Това е разпределението в рамките на а, първия стълб. А, какъв е критерия за разпределяне? Всъщност всички сме наясно, че критерият площ вече се обесмисля. Един пример ще ви дам. Ако имате късмета да имате а, някъде на хубаво място 20 хектара и да включите някои ландшафтни елементи, като дървета и така нататък, то тогава, разбира се, ще имате право на а, помощи един, и то същите помощи, а, с, а, както и един а, обикновен селянин, който си има семейството и със семейството си обработват а, малкото земя. И това не е правилно. Няма да спра да го повтарям. Как, как ще а, уеднаквим условията в Европа? Как ще а, е, постигнем сближаване? А, първият случай, всъщност, а, искам да попитам. Дали, защо има това привилегироване на по-големите? Навсякъде. недопустимо е. И аз не съм съгласен да подкрепя това предложение. Ще видим как ще протекат нещата и дискусията днес след обед с Сметната палата. Просто тази ситуация трябва да се промени. И разбира се, да накоплаците няма да ни вярват. Как ще ни вярват? Напълно съм против да се урежат средствата по втория стълб. Това е погрешно решение. Обаче, аз мятам, че земеделските стопани трябва да получават а, а, помощи, обещетения, когато те имат щети, например, от вълци, мечки и така нататък. А, правилно ли е това селените сами да си плащат и да си поемат разходите? Който иска а, да поощрява популациите на вълци и мечки, то тогава трябва да плаща обещетения на земеделските стопани. благодаря ви, господин председател. Аз искам да благодаря на докладчика за този балансиран доклад. Ясно е, че трябва да се даде повече свобода на държавите членки, защото има големи разлики в структурирането на селското стопанство. Трябва да има диференциация и да имаме смелостта да осъвременим ОСП в полза на субсидиарността. Също така говорим за определенията на истинските фермери. Това е добра идея. Мисля, че съм съгласна с докладчика. Трябва да продължим и с помощите, обвързани пряко с производството, като зачитаме общата организация на пазара. Аз съм по-критична по два други елемента – преходния период, който трябва да бъде отложен и също така задължителната система по първия стълб за всички екологични мерки и мерки за климата, които би трябвало да попаднат във втория стълб. Не бива да има забранителен списък за инвестициите в дренирането на подпочвени води. времено аз смятам, че не би трябвало да намаляваме помощите, обвързани с производството. Надявам се да стигнем до факултативна система – в много от държавите членки селските стопани са принудени по цял ден да се занимават с администрация и да попълват квадратчета, за да отговорят на изискванията на Брюксел. Държавите членки трябва да имат отразена своята специфика. Благодаря ви. Благодаря, че вие казахте, че фермерите могат и да надхвърлят очакванията. Много благодаря. Искам да се върна върху въпроса за ренационализацията. Критика от страна на докладчицата. Но трябва да помислим. всъщност, да, трябва не да помислим, трябва да разгледаме и то много подробно и да обсъдим съответните разпоредби в регламента, за да видим какви са стандартите, дали има минимални стандарти, дали те да бъдат задължителни за чист въздух, за чиста вода, за биологично разнообразие. Трябва да анализираме показателите за да сме наясно колко а, земеделски стопанства са участвали в а, еди коя си програма. Така че съвсем конкретно трябва да определим цели, както например в първо приложение. То е много, много общо е, е това, е, всичко там разписано. А, трябва да си дадем сметка. Искаме ли всъщност да се намалят а, е, изпаренията, а, а, емисиите, които се отразяват върху климата, върху околната среда. А, трябва да а, ясно да посочим колко пари искаме да заделим за, за климат, как ще разпределим средствата, каква ще бъде, какви ще бъдат плащанията, екоплащанията. Ако ние обаче искаме наистина да опазим нашите фермери, то те трябва да са в състояние да се адаптират за в бъдеще към климатичните изменения. Но тук опира и до социални въпроси. Как ще се развият селските райони за напред? и предварително трябва да се определят целите. Ако се запазят 70, 70% преки плащания и нищо не се промени, няма да постигнем а, успех. Трябва да сме наясно колко пари ще се заделят за околна среда, за климатични изменения, как ще се преразпределят надолу средствата и колко процента ще останат за преки плащания. В никакъв случай не можем да се съгласим с 70%. Трябва да се определят минимални стандарти и ясно разпределяне на парите. Господин Вайс, благодаря, господин председател. И аз искам да се изкажа по един въпрос, с който не съм съгласен с докладчицата. Има много е, ефтини хранителни продукти по-малко от 10% се заделя за тях и, и тя пледира всъщност за още по ефтени хранителни продукти, което означава още по-малко приходи за фермерите. Това е абсолютно недопустиме. Тоест, цялата работа, която полагат нашите фермери за производството на храни и те ще получават и за напред още по-малко. Това не е политиката, която ние трябва да насърчаваме тук от нашата комисия. Трябва да се заплащат разумни цени за хранителните продукти. Ако таваните не бъдат задължителни за всички в Европа, то е, ние само ще си измием ръцете. Ако се въведе горна те трябва да бъдат задължителни навсякъде в Европа и по този начин да подпомагаме малките и средни земеделски стопанства. И наистина трябва ясно да си дадем сметка да подкрепим ли тази идея за капинг, за горните тавани или не. Сега, напълно съм съгласна с колегата Дофман от НП за плащанията по а, а, площи. Политиката показа до момента, че няма да си постигнем целите и няма, ние не подпомагаме земеделските стопани, защото идеята е всъщност да има ефтини суровини за промишления сектор. Ако ние го допуснем това, ние само ще увредим всички усилия положени до момента с пряко маркетиране и така нататък. Идеята е всъщност да се подпомогнат селските райони. Това, което се предлага, е погрешно. <clears throat> Domnule președinte, aprecieri față de munca doamnei raportor. Благодаря, господин председател. Приветствам работата на докладчика, защото опряхме до основната тема таваните. Мисля, че много от фермерите ще бъдат засегнати, ако се придържаме към логиката на комисията и докладчика, то ще има много банкрути. Фермерите в Румъния, Холандия, Франция са взели заеми, които трябва да се изплащат за период от 10 години. И всъщност, когато са взимали тези заеми, те са изчислявали предварително това, което ще получат като субсидии. Ако ние им ги отнемем, те ще фалират. Трябва много да внимаваме с таваните и как ги определяме. Струва ми се, че трябва да са еднакви в целия Европейски съюз, това да не зависи от държавите членки. Преките плащания, естествено, че искаме баланс между държавите членки, ние сме на един и същ пазар, но трябва да намерим и механизъм, който да е обвързан с производителността. Както каза и колегата Дорфман, не е достатъчно да имаш площ, трябва да произвеждаш храна от която да имат нужда потребителите. Имаме нужда от активни фермери също така. Това е друга важна тема. Европейските пари трябва да отиват при тези, които всъщност наистина се занимават с селско стопанство, а не при тези, които нищо не правят. За хищническите видове не забравяйте, че това може да са не само животни, но и различни вредителски растителни видове. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на Естер Гарсия за доклада по стратегическите планове. Поставят се някои общи въпроси за общностното измерение, което ще бъде намалено, а това е една от най-интегриращата политика в Евросъюза – от тук и предложението на докладчика да се отложи влизането в сила, но мисля, че дебатът по тази точка те първа започва. Комисията би трябвало да мисли за реинтеграция в стратегическите планове. Също така трябва и да помислим за обявеното за селските райони и втория стълб. Ние не бива да прехвърляме средства между втория и първия стълб. Това предложение на комисията е много опасно за втория стълб. Трябва да ограничим до 5% от втория стълб към първия стълб. Много е важно това. За самите схеми те трябва да са наистина насърчителни за селските стопани. Мисля, че държавите членки трябва да разполагат с фиксирана сума по разпределението за екологичните програми. След това за културите богати на протеини. Мисля, че ние по-скоро тръгнахме по грешен път. Затова тук трябва да има секторна подкрепа и да помагаме на тези отрасли, които са стратегически, както това беше напомнено от колегите. Благодаря. Президент Магинес. Госпожа Магинес, благодаря, господин председател. Колкото повече слушам дебата, толкова повече си мисля за собствения ми подход. Всичко става все по-сложно. Когато отделим плащанията от производството, го направихме в миналото, сега искаме да ги обвържем с земята. Аз обаче говоря с различни фермери, те се обръщат все по-често към мен, много са разтревожени, те работят на пълен работен ден, целият им доход е от земеделието конвергенцията вече започва да засяга семействата с ниски доходи. Земеделците също така, производителите на месо ще намалят разчитат много на преките плащания, защото от тях получават 70 до 100% от доходите си, следователно сега могат да очакват само намаление. Надявам се да има гъвкавост за държавите членки и те да си решат какви структури биха искали в селското стопанство. Ние бихме искали да има повече фермери, които се занимават изключително само с селско стопанство. Има и нещо друго. Не би трябвало собствениците на земя да вземат парите вместо фермерите. Това беше грешката на последната реформа, не бива да се допуска пак. И накрая екологията. Ние имаме този постепенен подход – разглеждаме селско-стопанските мерки и екологичните мерки, но когато Бог е създавал света, той не го е разделял на различни мерки. Всъщност, когато фермерите ме питат какво очаквам от тях да направят за околната среда, ми е трудно да го обясня и те трудно го разбират. Господин Агню, благодаря, господин председател. През последните 4 години в тази комисия съм забелязал, че мнозина искат горското стопанство винаги да се включва, макар че аз винаги им казвам, че горите не са правомощия на Европейския съюз. Но тогава те ме гледат с нисхождение, не казват нищо повече. Но так сега стигаме до много важен проблем – Комисията трябва да каже на депутатите от Европейския парламент в крайна сметка, извинете, ние не можем да регулираме горите. Защото за да стане това, трябва да има промяна на договорите и това да се одобри от съвета. Докато това не се случи, стига сме говорили. На второ място протеиновите култури. Да, в Европа има недостиг на протеин. Повечето такива култури са бобови. Тези, които не са, са вторичен продукт на основния. Всички те обаче изпускат азотен оксид, което е парников газ. Така че от една страна ние искаме фермерите да намалят парниковите газове и ако не го правят ги наказваме. От друга страна искаме да отглеждат повече бобови култури и им даваме подкрепа по обвързаната помощ с производството. С едната ръка взимаме, с другата даваме. Някой ще реши ли това противоречие? Андрю, благодаря, господин председател. Знаете, че някои членове от самото начало бяха против предложението на Европейската комисия, защото то не решава проблема с доходите на селските стопани, като Отделянето от помощта от помощта за хектар не решава този проблем. Нито пък решава проблема с климата или околната среда или човешкото здраве. В това отношение искам да поздравя докладчика, защото тя технически е работи по много интересни предложения. Нека взема отношение по две теми. Първо, самото изграждане на екологичния елемент. Тук е необходимо да сме амбициозни, но трябва и да определим инструментите, които са най-ефективни. Би трябвало да имаме адаптиране на агроекологичните норми. Да се обърне внимание, но не тези мерки да бъдат, тъй да се каже, за заблуда на противника. На второ място таваните. По справедливото разпределение на помощта аз не съм съгласен с таван от 100 000 евро. Мисля, че трябва държавите членки да имат по-голяма гъвкавост. А, на европейско ниво да се мисли за хомогенен таван. След това много е важно да се създават работни места и затова именно да има и преразпределение на помощта. Колегата Богович. Е, хвала Естер за поручило, захтевно, най- naj, najzahtevnejše поручило тега мандата нашега отбора. Много благодаря на Естер за доклада, който е според мен най-трудният доклад, най-трудната тема в нашия мандат. Тя посочва недостатъците на основното предложение, като например гъвкавостта и други елементи. Трябва да се добавят, трябва да бъдат балансирани тези недостатъци. Става въпрос сега за изготвяне на стратегически планове в всяка една държава членка. Те представляват един вид и визията, концепцията за ам, една нова земеделска политика в селските райони. До момента липсваше такава а, визия. И малцина разбираха а, защо са необходими помощи за земеделския сектор, за околната среда и така нататък. Защото, в крайна сметка, нашите съграждани, денакоплаците, плащат за всичко това. Има доста въпроси, които ще трябва да продължим да обсъждаме, но смятам, че предложенията на колегата за младите земеделски стопани, за семейните стопанства и така нататък, те са в правилната посока, защото повечето от тези предприятия са в трудна ситуация. Много е важно да се подпомага новите познания, цифровизацията и разбира се това да бъде от полза най-вече за младите земеделски стопани. А, нека да не забравяме идеята за интелигентните села. А, това е програма, която се подпомага от Кохезионния фонд, от Интерек и от други. Всички тези програми подпомагат селските райони – без тях те няма да оцелеят. Така че нуждаем се от една дългосрочна концепция за развитието на тези райони. В никакъв случай не трябва да задушаваме средствата за uh, селските райони. Het eerste punt van mij is hetzelfde punt als wat Herbert ook naar voren heeft. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на докладчицата. Става въпрос тук за наши съграждани – за земеделски стопани, е, които обработват земята си. Тук не става въпрос за е, мултинационалните концерни. Не, става въпрос за селени, които обработват земята и те трябва да бъдат подпомагани. Сега, по въпроса за преразпределяне на средствата в първия стълб, разбира се, трябва да продължат дискусиите. Ние смятаме, че тези средства са много важни за целия сектор, обаче какво правят държавите членки? Държавите членки ги преразпределят и тук изходната ситуация е различна. Освен това, средствата за е, екологизирането са много важни. Тук и други политики играят важна роля. Чистотата, опазването на водите, въздуха и така нататък. Искам да реагирам на казаното от Мери Магинесън. Да, така е. Ние трябва да подпомагаме земеделските стопани, но трябва да има целенасочени инвестиции – Например, а, говорих, помните, че обсъждахме въпроса за забраната на полети. Ми това няма да стане на практика. Аз и ще внеса лично а, изменения по различни теми, като например стратегия за картофите. Това те са важни за, а, за нас и а, всичко това трябва да бъде отразено. да, благодаря. Благодаря на докладчицата. Колегите казаха важни неща. Какво може всъщност да направи един докладчик? Ами, имаме проекто а, законодателен акт от комисията и всъщност един докладчик може да предложи само компромиси. Не може да направи нещо повече. Аз мятам, че работата на Естер е много добра и разбира се, тя е отворена за нови предложения. Аз се познавам. И Разбира се, че има критика, но <clears throat> аз се така е, зарадвах на а, съгласието, което получи и подкрепата е, дор, колегата Дорфман. Сега няма да аз тук да говоря за а, е, тези тавани. Може би ще се очудите, но аз а, не съм съгласен с минималните плащания на хектар в цяла Европа. Защото единия ще получи повече, другия ще получи по-малко. Е, ние трябва да приемем минимални плащания за хектар. Тоест, това трябва да е едно предложение еднакво за всички. В север и юг, изток и запад. Защото трябва да си дадем сметка как ще се разпределя средствата между големите и малките стопанства. Не можем да ги нарич... да водим тук малки и големи дебати или а, да действаме като Робин Худ. Възможно е да намерим решение и ние можем да го направим, за да постигнем в крайна сметка сближаването. Сега, а, за... няма да сега тук да говоря за плащанията, вързани с производството. Аз ще се... реагирам на казаното от колегата Дорфман за а, хищниците. Да, става въпрос за щети, нанесени от защитени животни. Има такъв параграф. Става въпрос за ефективно управление именно на тези защитени видове. Така е, да. Ние желаем да ги защитаваме и съответно трябва да се предвиди обещетения за земеделските стопани. Вие знаете, аз участвах и при последната реформа на ОСП защо обаче не преработиха предложенията по втория стълб за екологизирането? Защото екосхемите трябва да бъдат конкретни. Те трябва да се прилагат е, на регионално ниво. Но в заключение искам още веднъж да похваля и да благодаря на нашата докладчица. С час тайм. Ще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 Благодаря, господин председател. Ще положа усилия, макар че пакета е доста обемен. Благодаря на докладчика за усилията. Докладът е чудесна основа за бъдещото ни сътрудничество. Особено съм и благодарен за подкрепата за новия модел на изпълнение – ОСП искаме да бъде насочена към повече изпълнение, субсидиарно за държавите членки и възможност за упростяване за националните органи и за фермите. Да, това е смяна на парадигмата, смяна в системата. В по-нататъчната ни дейност трябва да да направим всичко както трябва. Когато искаш промяна, не можеш да останеш по средата между двете системи, тъй като тогава ще, ще сбъркаш. Предложенията би трябвало да съответстват на политическите цели. Една предварителна бележка. Има доста въпроси които са свързани помежду си. Те, това са съфинансирането, вътрешното сближаване, правилото N плюс 3 за развитие на селските региони. Няма да се спирам на тях. Сега с целите. Ние искаме да преведем целите в договора в предизвикателства пред сектора за следващите 7 години. Ето защо ние формулирахме 7 общи цели и 9 конкретни цели. Когато променяме формулировката на целите, трябва да имаме предвид, че това трябва да намери изрази в новия модел за изпълнение и индикатори. Трябва да има цели и индикатори за измерване на напредъка. Комисията дълго е обсъждала формулировката. Разбира се, както винаги, сме готови на дискусии. Е, трябва това да се има предвид. По въпроса за жените, разбира се, държавите членки в стратегическите планове ще могат да насочват конкретна помощ за жените, ако преценят, че това е необходимо. Това е ясно заложено в контекста на член 8. Но сега ние е, имаме, не смятаме, че има нужда от конкретни цели за жените. Докладчикът е, попита дали всички цели е, трябва да бъдат предмет на анализ. Държавите членки трябва да направят оценката за всички 9 конкретни цели. Ако установят, че за една конкретна цел няма нужда от мерки и средства трябва да се изразходват другаде, може би не е нужно да програмират мерки за тази цел. Но оценката на потребностите е първата стъпка и държавите членки на този етап трябва да, трябва да анализират всички цели по СИП PR. Много се радваме за подкрепата, която получихме. Искаме средствата да бъдат изразходвани правно във всяка държава членка. Искаме онова, което е предложено от докладчика да намери отражение в регламента за общо приложимите разпоредби. Сега климата и екологията. Имаме нужда от повече мерки и ние предвиждаме това да се изпълни не само чрез конкретни елементи, но и, в, е, но и чрез една конкретна разпоредба в член 92. Не, не ни харесва, че докладчика иска да заличи тази разпоредба. В крайна сметка ние се стремим към един общ пакет има и е, различни елементи за опазна околната среда и противодействие на климатичните изменения в първи стълб и втори стълб. И трябва да преценим дали първият трябва да преценим дали крайният законодателен акт съответства на тази цел. Малко се тревожим от това, че има не само зачертаване на хоризонталната клаза, но и за намаляването на разходите за околна среда По протеиновите култури всички искаме да подкрепим сектора. В Австрия ще се проведе проява на тази тема. Комисията ще каже как смята да посрещне предизвикателство. Това протеиновите култури могат да бъдат подпомогнати с обвързана помощ. Ние сме готови да водим дискусия с вас. За тавана, знаете, че това е доброволен елемент, който трябва да се решава на ниво Европейски съюз. И много се радвам на подкрепата от колегите. За нас е много важно като средство за постигане на равнопоставеност. Не само трябва да е задължително, трябва да се отчитат разходите за труд, за да може фермери, фермери, фермите, които са разходоемки, да не страдат от това. Що се отнася до екосхемите, Разбирам идеята на докладчика, че изключването на едосхемите от задължителните тавани и намаляване би имало потенциална полза околната среда, от друга страна ще има възможност за повече целенасочна подкрепа по първи стълб. И тук имаме две противоречиви цели, по които трябва да се постигне компромис. По развитие на селските региони подкрепата за жените може да се планира и програмира от държавите членки в, в рамките на стратегическите планове. Скриптивната политика за развитие на селските региони, която имаме в момента, тъй като не съответства на новия модел за изпълнение. Сега дали да има стимул за определени мерки като околна среда и климат, не смятаме, че е необходимо когато държавите членки изчисляват подкрепата за фермерите, те ще трябва да се погрижат тези фермерите да бъдат достатъчно привлекателни, за да бъдат прияти от фермерите и те ще осигурят подкрепата си така, че да бъдат привлекателни. Стимулиращ ефект ще бъде вътрешно присъщ, вграден. Тези мерки вече няма да ще, ще излязат от зелената котия и ще влязат в червената котия. Ще отвоим подкрепата за мерките, които са в червената котия. Така че трябва да бъдем много внимателни. Последните два коментара за ренационализацията и прехода. Предлагаме един стратегически план за държавите членки и, и има, искаме да има един събеседник, един управляващ орган, с когото да разговаря комисията. Това не означава, че всички елементи, които държавите членки ще трябва да разработват по новия регламент, ще се планират на регионално ниво. Държавите членки могат да се съобразят с а, а, своята специфика, например, проистичаща от Конституцията. тези, които искат а, мерки в областта на регионалното развитие, могат да го направят и ние сме готови да работим с вас и с съвета така че институционалната структура на разпощателните агенции, управителните органи да съответстват на административните и конституционни специфики на държавите членки. Накрая прехода мисля, че е малко преждевременно да обсъждаме този въпрос и да фиксираме дата. Всички знаем, че държавите членки ще имат нужда от разработване на стратегическите планове по ОСП и комисията ще има нужда да разгледа тези планове и да реши дали да утвърди тези планове или не. В нашето предложение ние изхождаме от разбирането, че регламента ще се приема от съзаконодателите, за да съвпаднат с началото на новата многогодишна финансова рамка. Ако тези срокове не могат да се спазят, това ще трябва да се отчете когато анализираме различните етапи, да се предложи дата, която е от доста далечена във времето, ще изпрати погрешен сигнал към сектора и политиката, че искаме да подобрим изпълнението с тази реформа по такъв начин, че да стигне до бенефициентите максимално бързо и да се извлече максимум от следващата многодишна финансова рамка. Председателя благодаря. И сега за заключителни думи докладчика. Не повече от 10 минути. Много добре. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички, които се изказаха на докладчиците в сянка на комисията за коментарите, за идеите по този доклад, който, както знаете, не е лесен – и всички изказвания ще бъдат превърнати в изменения. Същевременно ми се струва, че всеки от инструментите на Европейския съюз трябва да се адаптира към времето. С навлизането на инструментите за комуникация е, ние вече знаем какво се случва във всяка минута. За това би трябвало наистина да се използва тази информация и да обръщаме внимание на това, с което разполагаме. ОСП също трябва да се адаптира към времето, защото гражданите гледат под лупа това, което правим с европейския бюджет. И разбира се, тук ОСП е много важна. Същевременно, това, което се случва в ОСП е много важно, защото то засяга пряко потребителите. Следователно, ние със сигурност трябва да осъвременим и трябва да направим политиката достъпна за всички. Струва ми се, че имаме възможност, която трябва да използваме. Същевременно не е необходимо да приемаме предложението на комисията и така. Има достатъчно общи елементи и трябва да избегнем тъй наречената ренационализация. Голяма част от моите изменения са именно в този дух. Ние искаме да има един общ блок от стратегически планове в държавите членки, които си приличат по основата. Но времено аз мисля, че екологичните мерки в Финландия сигурно не са такива, каквито в Андалусия. Следователно, ние трябва да се пригодим. И това ми се струва добро. Нека да няма ренационализация. За да, има, за да няма ренационализация, трябва да има силен общностен елемент. Аз наистина Очаквам от вас да подобрите общностните елементи. Същевременно стратегическите планове трябва наистина да помагат и да няма ренационализация, като същевременно имаме общи политики. Това очаквам от всички нас. Аз съм говоря с фермерите и мисля, че това участват от нас очакват от нас. Аз, освен това, чух от тях, че те не искат забавения, не искат несигурност, що се отнася до ОСП. И това ми го казаха не само испански синдикалисти, а и фермери от други страни. Фермерите очакват от нас да бъдем гъвкави, да бъдем ефикасни, и наистина да направим така, че ОСП да продължи да си бъде обща селско-стопанска политика. Да не говорим, че скоро идват избори, само след няколко месеца, затова трябва да сме много отговорни при вземането на решения. С всички тези уточнения няма време да обяснявам всички изменения сега. Само ще кажа следното. Таваните. Много от вас засегнаха таваните. Вижте, всъщност това е единствената тема, по която наистина има гъвкавост в цялото предложение – Казвам го, защото разговарях с сектора, с държавите членки, с много от вас и стигнах до извода, че таваните трябва да се пригодят спрямо различните производителни структури. Един таван в Испания не може да има същото значение, както в Португалия, ако не се промени. Аз съм разговаряла с естонския министр и той ми каза, че предложението за тава... таваните всъщност на Европейската комисия няма да покрие 60% от територията. Ето защо му се стори, че тази мярка е много небалансирана. Не може да има един общ таван за всички. Това, което аз предлагам е да се пригодим към различните реалности. Ако вие смятате, че този вид таван отговаря на нашите цели, разбира се, вие може а, да се наложите. Но имайте предвид, че таванът не е техническа бюджетна мярка. Следователно, целта на селските стопани не е таванът. Всъщност, Таванът е бюджетна мярка и затова мисля, че ни трябва по-голяма гъвкавост. Не е необходимо това да е техническа мярка, която да е общностна и непроменяема. Имайте предвид, пак казвам, че това е бюджетна мярка и че не е мярка за подкрепа, защото мярката за подкрепа е разпределеното плащане и то вече отчита различните условия в държавите членки. Имайте го предвид, когато си изработвате измененията. А що се отнася до разпределеното плащане, аз ви казах вече, че то е около 90% от доходите на земеделците – трябва да се направи и предварителен анализ, но ние нямаме такъв анализ и не знаем как разпределението на плащания ще се отрази на доходите на фермерите. Някой от колегите каза, че едва ли не се наказва заетостта в селското стопанство – мисля, че ако таваните отчитат работните места, които се създават в селските стопанства, то това трябва да се насърчава, а не да търсим наказания. За изпълнението на целите аз чух, че има колеги, които искат до някъде да променят целите, но нима вие искате да сложите намордник на ОСП. Нима искате да го задушите? Това би бил резултата от количествени, количествените цели. А що се отнася до съкръщенията при развитието на селските райони? Нека кажа, че това, което се каза, просто не е вярно. Аз не говоря за това. Аз казвам в моя доклад, че искам да се запази бюджета. Изобщо не подкрепям намаления по първия или втория стълб. Искам същия бюджет, както и повечето колеги в този парламент. Говорихте и за младите фермери, аз съм съгласна. Всички мерки, които водят до тяхното увеличение, са добре дошли и очаквам вашите изменения. След това, вие ме критикувахте за устойчивостта и това, че се налагат условия и има задължително екологизиране, не за да се получат 30% от помощта, а за да се получат 100%. За това става дума. С други думи, екологичният компонент вече става много по-съществен за отпускане на помощи по ОСП. На мен ми се струва следователно, че е много важно да държим на завишените екологични изисквания, но да кажем 60% от подкрепата или 60% от фондовете трябва да са заделени за този вид подкрепа. От друга страна имаме това, което аз наричам доходи за устойчивост и няма да променя това название. Ако изискваме повече от производителите, е ясно, че ние накрая ще им дадем по-малко. Затова трябва да им гарантираме един основен доход, който да зависи от екологичните мерки, но не може да зависи само от тях, защото това всъщност е риск и за амбициозните екологични цели, които сме си поставили като парламент. Очаквам вашите изменения. Благодаря за дебата и очаквам реформата на ОСП. Много благодаря. В своето изказване госпожа докладчика беше много решителна, що се отнася до системата на изпълнение. Общностния подход, гъвкавостта, това би могло да бъде отразено в стратегическите планове. Таваните – те са свързани по някакъв начин с производителната структура. Всеки хектар трябва да е конкурентоспособен. Ние трябва да си даваме сметка за економиката на мащаба – А що се отнася до ренационализацията, аз не се боя толкова много от това понятие. Знам, че комисията има много добро разбиране на проблема, но разбира се, ние трябва да ангажираме и националните парламенти – Необходимо е да се разчита и на инструменти за контрол. Нашата цел е да гарантираме последващите мерки и наблюдението. Това е работа и на националните парламенти. Разбира се, не е нужно те да приемат всичко, но те също могат да излязат с предложения – Нека ви благодаря за този дебат. Не беше необходимо да ви прекъсвам, може би с единственото изключение на господин Капуто. Всички имаха възможност да се изкажат. Крайният срок 3 декември това е срокът за представяне на измененията и по двата доклада. Не забравяйте да се запознаете и с писмото на господин Таяни. И тъй закривам заседанието до 14.30, когато при нас ще дойде гост. Много ви моля да бъдете на време.